Заемете местата си и започваме нашето заседание. Първо, искам да попитам дали всички са съгласни с така предложения дневен ред. Няма възражения. Добре. Втората точка са съобщение на председателя. Задачата ми е доста лесна. На миналото ни заседание понеделник ние се срещахме с комисар Барния който ни каза, че ще представи пред първа възможност предложенията за регламента за пазара на деривати, а също така и за продажбите, при които се залага на падането на цената на активите. Така че, за съжаление, нямахме време да обменим мнения с комисара, комисара, но това ще се случи, надявам се, много по-скоро, но се надявам, че по този начин беше създаден прецедент, прецедент комисарите да ни представят своите проекти при първа възможност. Затова дам думата на комисар Барния. Благодаря ви, госпожо председател. Добър ден, дами и господа. Нямах възможност да срещна по-рано с вашата комисия, защото колегията на комисарите заседаваше до преди няколко минути. Ние заседавахме цяла сутрин и голяма част от нашето обсъждане беше посветена на двете на двата проекта регламента за дериватите и също така регламента за продажбите, залагащи на понижаването на цените. За да изпълня ангажимента, който поех пред вас на 13 януаря, да се срещна с вас, И аз смятам, че абсолютно нормално и естествено комисия да среща с вас винаги, когато има възможност от двете страни. Бих искал да говоря с вас по темата, по която вашата комисия извърши сериозна работа. И това, което ви извършихте в тази сфера, особено що се отнася до надзора и регулацията, особено що се отнася до дериватите и продажбите, залагащи нападане на цените на активите, означава, че времето, което посветихме аз и моят екип на изготвянето на проекта от текстовете, особено, що се отнася до един човек, когато много уважаваме, който скоро ще напусне поста си, а това е директор на финансовите услуги. Необходимо е да му благодаря. Също така благодаря на господин Ланген и на господин Жан-Пол Гозес за тяхната работа върху тези два проекта регламента. Както вече казах, в комисията в момента работим при помощта на вашите много компетентни докладчици в сферата на надзора, за което искам да им благодаря. И също така аз мисля за съгласието, което ще бъде постигнато на съвета Екофин в рамките на Бългийското председателство. Така че в момента вече ние имаме постепенно законодателство, което обхваща различни сектори на пазара. Затова споразумението, свързано с законодателството на надзора, което се надявам, че ще бъде одобрено от парламента следващата седмица с голямо мнозинство, това споразумение ще бъде много важно, тъй като по този начин ще бъдат засилени всички наши инициативи насочени към един европейски подход за осигуряване на общо европейска солидарност и засилване на надзора на европейско национално ниво. Бих искал съвсем ясно да ви заявя тук, че ние ще работим синхрон с нашите американски колеги и с колегите ни от други региони по света. Изключително важно е европейските пазари да не излизат извън синхрон с пазарите в Америка, защото пътният план на групата на 20-те трябва да се изпълнява едновременно от всички, може би. Не чрез прилагане на същите законодателни мерки или практически мерки, но ние трябва да работим успоредно. За това първото ми посещение извън Европейския съюз беше в САЩ, върнах се преди няколко дни оттам. Целта беше да осигурим синхрона. Позволете ми отново да се върна към този конкретен документ, свързан с дериватите. За дериватите въпросът не става единствено за економическото им значение. Говорим а, за обем на транзакциите, който нараства в значителни А, е, размери. Господин Ланген много добре го посочва в доклада си. Това от 15 е, е, години насам и обемът възлиза общо взето на 600 хиляди милиарда долара. И 80% е, от тази търговия е извън борсовия пазар. Е, без какъвто и да било контрол, без каквато и да било информация. И съответно това подклажда спекулативни е, наклонности, които понякога са опасни. Ние заедно се ангажирахме да регулираме е, дериватите в рамките на Г20. Има някакъв проблем, казва председателката с превода, трябва да спрем за малко. Извинявайте, възникнал е технически проблем в преводаческите кабини, така че ще направим пауза за 30 на секунди, докато техниците не ме уверят, че всичко е наред. А, всичко е наред, значи може да продължите. Това само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 Говорих за успоредицата между нас и американците, но и с други е, региони. Е, наскоро гледах една сравнителна таблица между европейските страни, американците и другите от Г20. Е, и ние много е, внимателно гледаме какви нормативни мерки се приемат от другите. Кои са основните принципи на, на, на този първи основен текст за дериватите? Прозрачността не е достатъчна, но тя все пак е, е необходимо условие, основа на всичко. И така ние ще гарантираме е, прозрачност във всичко, що се отнася до дериватите, за да гарантираме тяхната проследимост. Най-напред по линия на максимална, доколкото е възможно, стандартизация и в тази връзка нека напомня, че ако някои продукти, в частност дериватите, изглеждат опасни, благодарение на парламента, е, благодарение на инициативите подети един от е, вашите докладчици, Европейският орган за ценните книжа и пазарите ще има възможност да спре търговията е, с такива инструменти. По-нататък, на второ място, почти всички транзакции ще бъдат регистрирани в специални, специфични регистри. Своя своеобразна черна кутия, съдържаща е, и паметта, е, така да се каже, за всички движения, целият оборот на тези инструменти. На трето място ще разпространим е, широко и ще насърчаваме компенсаторните механизми като стимул за прозрачност и стабилност. И в тази връзка, е, що се отнася до е, капитализацията, е, до собствените средства, ще работим в тази посока. И когато един от стимулите за резервиране, за, за, за компенсиране на рисковите сделки, ще бъде намаляване на капиталовото изискване. Що се отнася до двустранния обмен, е, ще търсим засилване на връзките е, с централните регулиращи органи. Провизирането, което е твърд, твърде недостатъчно към днешна дата, възлиза близо на 30% по е, лихвените е, транзакции и много по-малко под 20%, що се отнася до кредитните слапове и почти няма такова провизиране по търговията с акции. И ние, както е, успоредно ще правят и американците, ще държим сметка за специфичните проблеми на предприятията – които в износната си дейност, в експортната си дейност разчитат много на дериватите, за да се застраховат от валутен риск. Тоест, предприятията не се възползват от дериватите с спекулативна цел, а за да се защитят, да защитят дейността си и работните места, които осигуряват в Европа. И така смятаме да предложим предприятията, когато вършат дейността си по предмет, да не бъдат подлагани на същите задължения, на които са подлагани финансовите предприятия. Значи нещата са ясни. Ако едно промишлено предприятие от друга страна пък се държи като банка, ще бъде третирано като банка. Ако пък е, е, борави с деривати, за да се защити, е, ние смятаме да предложим изключения от общия регулаторен режим. Целта, разбира се, е инфраструктурата, и тук се връщам на, на инструментите, които предлагаме, на, на инструментариума, инфраструктурата на един солиден е, стабилен пазар. Ето защо е, е, клириговите къщи е, ще е, е отстъпят на, на, на заден план, а пък европейският европейския орган за е, ценните книжа и пазарите ще играе пряка надзорна роля върху е, е, е репозитарите. И няколко думи, госпожо председател, колко този въпрос те първо ще ви занимава за е, така наречените къси продажби продажбата на е, финансови активи преди те да бъдат закупени, понякога дори без да се знае е, с, каква, с какво възможно обезпечение разполага търговецът, това е практика, която е доста стар. И без да идеологизираме въпроса, е, тези е, операции е, с къси позиции, особено на пазарите на държавен е, дълг, могат да имат известни предимства за увеличаване на ликвидността на пазара. Ето защо ние решихме да не подхождаме към този въпрос за късите продажби от някакви общо идеологически позиции, а с цел да регулираме, да гарантираме, е, да наложим прозрачност и отговорност. Кои са основните принципи на, на текста в това отношение? Всяка къса продажба трябва да бъде идентифицирана именно като такава. Така наречения флагинг ще бъде обозначавана, отбелязвана като такава, както между другото го правят и американците. За Европа е нещо ново, обаче. Значи, е, е, е, системно, автоматично обозначаване е, като такава на всяка е, продажба на къса позиция. И регулаторът по този начин може да наблюдава развитието на пазара, да следи системния риск. Системата вече действа в Съединените щати ще въведем прозрачност. Всеки път, когато един пазарен субект е, продава акциите или облигациите на дадено предприятие в сериозен обем на къса позиция, ще трябва да го декларира. Става въпрос за 0,2% от капитала на предприятието. От този прак нататък ще трябва да се обяви транзакцията, а на пазара, т.е. на вторичния пазар, от 0,5%. И също ще бъдат въведени механизми по операциите с държавен дълг. И е, това, за да сме сигурни, че когато един оператор работи на къса позиция, е, разполага с достатъчно средства да обезпечи тази позиция. Ако тези предпазни мерки не бъдат наложени и ако операторът не е в състояние да достави за три дни е, е, девизите, които е, е продал, на четвъртия ден ще трябва да уреди дълга си в брой и оттам нататък да подлежи на санкционни мерки от страна на регулатора. Ето едно ново правило за доброто функциониране на единия пазар и в това отношение подходът ни отново е аналогичен на този на Съединените щати. Не смятаме да забраняваме, е, смятаме да наложим отговорност и прозрачност. Ето с тези две регулации, е, госпожо председател, е, които се ползват с подкрепата на, на господин Оли Рен – ние, смятам, не сме така лишени, лишени далеч по-малко лишени от средства сме, за да се справим с финансови кризи. И ние, както желая и, както настоява парламентът, ще работим в далеч по-голяма степен в духа на е, европейските е, ценности е, за засилване на координацията и на възможностите на Европа да действа, особено в областта на късите продажби, за въвеждането на централизиран, хармонизиран, по-скоро хармонизиран механизъм на вземане на решение между държавите членки и координация в рамките на Европейския орган за цените, книжа и пазарите, така че той да може непрекъснато 24 часа на ден да е, действа. Е, и в тази връзка нека още веднъж кажа, че е, работата на Европейския парламент е много полезна. Беше ми зададен въпрос, госпожо председател, за сроковете, които са необходими за въвеждане на регулацията. На първо място има чисто технически срокове, които биха могли да бъдат съкратени, ако правилно се вършат нещата. И оттам нататък демократичен срок. Срок, който зависи от вас, от съвета на министрите, да бъдат взети правилните решения и то бързо. И а, както сте работили добре и бързо до сега, се надявам да продължите и за напред. А моите служби са на ваше разположение и е, вие ще видите, че през идните седмици, що се отнася до е, борбата с е, спекулациите е, с е, суровини, що се отнася до рейтинговите агенции, ние ще е, предложим инициативи. Така ще е, довършим е, надзорната рамка. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин комисар. И както казах е, вече, ние много ценим това, че сте тук сред нас да направите вашето изложение колкото се може по-скоро. Благодарим ви за информацията. Е, комисията, разбира се, много държи е, на пристъпването към следващия етап от развитието на европейските надзорни органи. Вие помните, че по време на преговорите по надзорния пакет Европейският парламент постави силен акцент върху необходимостта от е, надзорните органи да работят заедно. И мисля, предложението веднага ще постави на изпитание е, тази идея, тъй като се приема, че е, ролята на, на банковия орган, например, е централна за определяне на капиталовите изисквания по отношение на а, е, контрагентите. А има и други въпроси, в това число за обмен на информация, на които аз и колегите ще обърнем особено внимание при подробния анализ на вашето предложение. Благодаря ви за това, че се озовахте на нашата покана. Очакваме скоро да се видим отново. Um, благодаря ви, колеги. Сега преминаваме към изслушването за подобряване на економическото управление и рамката за стабилност в Европейския съюз, особено в еврозоната. Приветствам нашите оратори по нашия дебат. В момента е много актуално да проведем този дебат, защото ни очаква сериозна дейност през следващите няколко седмици. Наскоро съвет Екофин постигна съгласие за принципите на 6-месечния период на Европейския съюз. Утре господин Ван Ромпой ще изнесе доклад пред съвета за дейността на оглавяваното от него работна група и също така в края на месеца се очаква, но, очаква се ново предложение за рамката за економическо управление. В нашата комисия ние обсъждахме доклада ФЕО на 27 септември ще бъде окончателният дебат с цел през октомври в Страсбург да бъде окончателното гласуване. Така че всички работи много усърдно и постигаме резултати. Така че това изслушване е наистина много своевременно. Първо ще имаме възможност да обменим мнение с господин Лоренцо Маги, който е член на изпълнителния съвет на Европейската Централна банка и с комисар Оли Рен, който няма нужда от представяне. Във втората част ще можем да обменим мнение с господин Карло Которели, Стефан Котилион и Андре Сапие. И след това ще приложим процедурата спонтанни изказвания, процедура за взимане на думата чрез привличане на вниманието на председателя. Искам да подсетя всички, че ние трябва да приключим най-късно в 18.15. Няма да можем да продължим повече, защото започнахме по-рано. И искам да ви се извиня предварително за това, че ще трябва да пусна залата малко по-рано, защото ще трябва да участвам в триалога. И така, давам думата на първия ни оратор. Заповядайте, Лоренцо. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по економически и парични въпроси, благодаря ви за възможността да обменим мнения по един въпрос, който е изключително актуален – той е актуален, защото скоро комисията ще публикува своите законодателни предложения и господин Ван Ром, Ромпой ще представи доклада за дейността на целевата група. Последните събития показаха колко е необходимо да се подобри економическото управление и стабилността, също така и съответната рамка за тях, особено в еврозоната. Наистина, за да се подобри управлението и стабилността в еврозоната, ние трябва да разберем какво беше погрешно в предишната система и кои са рисковете, които могат да изникнат, ако не коригираме дефектите на системата. Има като цяло съгласие за това, кое беше грешно. Системата не беше в състояние да наложи дисциплина, която е необходима в един паричен съюз. Особено механизмите, създадени да насърчат бюджетната дисциплина, не работиха така, както се очакваше. Първо, процесът за вземане на решения, който е в основата на пакта за стабилност и растеж, не предотврати прекомерния дефицит. И когато изникнаха тези дефицити, пактът не успя да ги коригира достатъчно бързо. Второ, финансовите пазари не действаха като възпиращо средство срещу натрупване на прекомерните дефицити. Като резултат от това съчетаването, съчетанието между глобалната финансово-економическа криза, най-лошата от Втората световна война насам, и натрупването на неоправдани дисбаланси в еврозоната, проистичащи от недостатъчно внимание към относителната конкурентоспособност и от недостатъчно добрите фискални политики, доведоха до сериозни проблеми с дълга за няколко страни. Еврозоната не може да използва паричен инструмент, за да използва инфлацията за намаляване на дълга. Затова влушаването на публичните финанси беше се появило и се беше проявила проявило като поредица от проблеми. Първият проблем беше, че страните се сблъскаха с проблем с как да обслужват дълга си. Това не беше се обмисляла като нещо, което може да се случи, защото пактът за стабилност и растеж би трябвало по идея да предотвратява подобни ситуации. Вторият проблем беше, че финансовите пазари могат много бързо да променят своята оценка на платежоспособността на дадена страна и реално да предизвикат подобно събитие. Фактът, че парите могат да бъдат спечелени от фалита на дадена компания, дори страна, без да се инвестира в това, поставя въпрос свързан с функционирането на финансовите пазари, които, за съжаление, не са били разгледани или поне, според мен, не са били разгледани при скорошните реформи. Третият проблем е, че неизпълнението по държавния дълг може да доведе до системни последици в един паричен съюз. Това обяснява защо рисковете, които засягат една сравнително, сравнително малка част от еврозоната, могат да повлияят значително върху еврото. Трето измерение все още не е изцяло разбрано, въпреки че това е едно от най-важните измерения във връзка с промените, които трябва да бъдат направени в еврозоната. Взаимните връзки, които са създадени от едината валута, преобразиха това, което отначало изглеждаше като сравнително ограничен проблем, който засягаше отначало само гръцката економика в един системен проблем. Това обяснява защо, след като пазарите започнаха да изразяват съмнение в платежоспособността на Гърция, спекулативните позиции бяха насочени към минимизиране на загубите или максимизиране на печалбите, свързани с подобно събитие. Напрежението в еврозоната и най-вече финансовите пазари значително нарасна в началото на май, като постигна изключително високи нива в някои сегменти. Дори по-високи непосредствено в сравнение с унези, непосредствено след фалита на Lehman Brothers. Има редица показатели, които показват колко сериозна беше кризата. Извинете, казва оратора. Да, ще говоря по-бавно. В писмения текст съм представил някои показатели, които показват колко сериозна беше кризата и какви бяха рисковете за еврозоната. Като цяло, в началото на май глобалната финансова система беше на прага на срив, подобен, а може би дори по-лош на онзи, който щеше да случи след фалита на Леман Брадес. Пазарите щеха да се сринат, ако не беше постигнато съгласие между държавните глави и министър-председателите в Европейския съюз, да бъдат подкрепени страните, изпитващи затруднения. И ако не беше решила Европейска централна банка да интервенира пряко в пазарите, наистина този срив ще, ще бъде неизбежен. По този начин Участниците на пазара, които заеха къси позиции спрямо еврото и някои други суверени активи, да претърпят загуби. По този начин беше запазена и целостта на еврозоната. Би било грешка да смятаме, че рисковете, които се появиха през полета, никога няма да се появят отново. Ако слабостите, които бяха показани през пролета, не бъдат решени, отново ще има случай на нестабилност. И целевата група на Ван Ромпой има задача да формулира конкретни предложения в това отношение. Тези предложения трябва да затворят всички празноти в структурата на еврозоната и трябва да намалят изложеността на рискове и последващи нападения, ако мога така да се изразя. А що се отнася до институционалната структура на еврото, то Необходимо е да се избягват прекалено простенчески предположения, сред които бих изтъкнал три. Първото е, е да се смята, че пазарът е винаги прав и че той ще може сам по себе си да въведе дисциплина в страната. Ние знаем, че пазарите са грешили в миналото. И очевидно пазарите ще грешат и в бъдеще. Така че да оставяме на пазарите задачата да въвежда дисциплина и да кара държавите да предприемат коригиращи мерки е една иллюзия. И ако наистина искаме да предотвратим то особено фискалните дисбаланси, или ако те изникнат да ги коригираме, на нас ни е необходим силен институционален механизъм. Тоест това означава повече правила и автоматични санкции. Втората грешка, която трябва да се избегне, е да смята, че кризата може да бъде изцяло избегната. Кризите са възниквали в миналото и могат да възникват в бъдещето дори и просто чрез разпространение на една криза, която хваща няколко страни. Ние трябва да сме подготвени за кризите и да можем да ги управляваме ефективно. Третата грешка е да смятаме, че има някакви лесни решения за кризите. Кризите много често приливат от страна в страна и често имат неочаквани последици. ЕЦБ формулира конкретни предложения за справяне с тези проблеми. В момента вече са добре известни, затова ще бъда кратък и ще посоча само три основни аспекта, които са свързани с фискалната дисциплина, макроекономическия надзор и управлението на кризи. Ще започна обаче с две по-общи точки. Първото ми съображение е, че тези предложения не променят основополагащата основополагащи характер на еврозоната, особено що се отнася до основното разпределение на отговорностите във връзка с бюджетната политика, която остава в ръцете на националните власти. Няма нужда да има единна бюджетна политика в еврозоната. Няма нужда да имаме един трансферен съюз. Обаче националната бюджетна политика трябва да се извършва в една рамка, която е съвместима с едината валута. Ние имаме нужда от един скок напред в управлението, което да е в основата на економическата политика и извършвана от държавите членки в еврозоната. Затова и трябва да средоточим върху укрепването на дисциплината преди всичко в страните от еврозоната и да използваме максимално разпоредбите на договор, особено член 136, който е бил включен в новия договор, точно защото държавите, членки на Паричния съюз, поискаха много по-засилено економическо управление. Каквото е и да се реши за еврозоната, то би могло да се прилага и за останали Европейски съюз. Но обсъждането сред всичките 27 държави членки не трябва да позволява да разводнява това, което е необходимо за еврозоната. Второто ми съображение е, че институционалната рамка може да бъде укрепена в рамките на сегашния договор, като максимално се използва и възможността на вторичното законодателство. Няма необходимост да се променя договор, за да се постигне голяма част от предложенията, които са необходими и които вече са формулирани. Също така няма време да се изчаква да се внесат промени в договора. Както вече каза, съмненията, изразени от финансовите пазари за способността на системата да бъде по-устойчива, трябва да получат своя отговор бързо. Ако тези отговори са свързани към един дълъг и с неясен резултат процес на ратификация, то тогава съмненията отново ще се разпространят. Позволете ми да се върна сега към обсъждането, което до сега протичаше в трите основни сфери на реформата. По въпроса за засилената финал, фискална дисциплина и управление, първата стъпка напред беше направена 7 септември, когато съвет Екофин одобри новата рамка за 6-месечния период на Европейския съюз, който беше предложен от комисията на 12 май. По-доброто фискално управление изисква промени на национално и на европейско ниво. На национално ниво ЕЦБ подкрепя създаването на националните фискални рамки, които да зададат минимални изисквания за спазване на европейските фискални и статистически правила и особено ще насърчат повече независимост в националния фискален анализ, висококачествени стандарти, средносрочна ориентация и ефективно обхващане на всички публични финанси. На нивото на Европейския съюз ЕЦБ е за, за засилване на фискалната рамка в следните пет мерки. По-рационализирани и ефективни процедури при оценяване на фискални тенденции, о промяна на доказателствена тежест, за да може да случи така, че съветът да има да бъде по-трудно за съвета да отменя решенията си, с решенията си оценката на комисията а, и други. Комуника... Съобщението на комисията от 12 май и както и от 30 юни не е достатъчно амбициозно, поне в два аспекта. Първо, за сега комисията не се произнесе това как независимостта от фискалния анализ и независимостта и качествения анализ на статистическите данни могат да бъдат направени по-ефективни в рамките на комисията. Особено ние бихме искали някои процедури, които в момента се извършват от Генерална дирекция компетиция на нивото на техническата оценка и ролята на комисара в колегията, да се прилагат също и за Генерална дирекция економика и финанси и съответни комисар. Що се отнася до статистиката, новия регламент на съвета от юли 2010 година трябва да бъде последна с дела, особено с повече ресурси, които да се насочат към фискалните данни и проверката им от Евростат. Комисията възнамерява да предложи твърде малко мерки за рационализиране на процедурите. И ние много пъти сме виждали, че процедурите са прекалено дълги и трудемки, преди да може да се предприемат реални действия, за да могат да бъдат предложени стимули или да бъдат накарани държавите членки да произведат корекции в своите фискални тенденции. До сега процедурите са се задействали само възоснова на уведомяване от страна на държавите членки. Сега по втората сфера, по-широк макроекономически надзор, също така виждаме, че има сериозна потребност от квантов скок, като се отчитат значителните последици от макроекономическите политики, които въздействат и други страни, а не само страната, която провежда тази макроекономическа политика. Затова е важно да се действа още на много ранен етап. И отново, ние насърчаваме комисията да бъде по-амбициозна и да върви по пътя на насърчава на страните да гарантира в дългосрочен аспект ефективно функциониране на макроекономическата политика и съответния надзор. Сега искам да спра върху управлението на кризите. Има една теория, която гласи, че ако имате добра система за превенция, няма да имате никога кризи, но това е само теория. На практика кризите се случват, въпреки че институционалната система, която лежи в основата на надзора и превенцията, би трябвало да бъде укрепена, за да се избегнат подобни кризи. Както вече казах, би било сериозна грешка да се предполага, че няма да има нови кризи. Това ще насърчи участниците в пазара да извършват спекулации, защото няма да има достатъчна рамка за управление. Ще имат самоизпълняващи се пророчества и те ще предизвикат нови кризи. Създаването на Фонда за фискална стабилност в крайна сметка предотврати финансовия срив в началото на май. Без такава система еврото би било уязвимо спрямо всякакви спекулативни атаки срещу държавите членки на еврозоната. Обаче въпросът е как да създаде един механизъм за управление, който да позволява да се избегне кризата, без да създава риск от недобросъвестно поведение. Това не е нов проблем. Този въпрос е бил разглеждан от Международния валутен фонд. И решението е било да се поставят много сериозни условия, когато се предоставя финансова подкрепа за страната, която има нужда. От тази страна важно е да бъдат поставени ясни критерии и ясни етапи за изпълнение от страната. Няма нужда Европейския съюз да изобретява на ново колелото, когато може просто да се спазва или да се изведат полки от опита на МВФ. Историята показва, че страните не са много ентусиазирани да получат финансова подкрепа от МВФ, точно защото МВФ винаги поставя много стрикни условия. Предложенията, които са формулирани от ЕЦБ, до голяма степен спазват насоката, възприята вече от МВФ. Ръмката за управление на кризата поставя още един въпрос, който е по-сложен и изисква сериозно размишление. Този проблем е свързан с участието на частния сектор в разрешаването на кризите. Това означава, че публични средства не трябва да се използват да бъдат спасявани частни предприятия и фирми на ръба на фалита заради това, че те са взели грешни решения. Този въпрос се разглеждаше в контекста на реформата на МВФ след кризата в Азия. Обсъждането показа, че е много сложно да се замисли и да се внедри един прост механизъм, който ще направи реструктурирането задължително. Причината тук е проста. Платежоспособността на една държава е нещо различно от платежоспособността на една финансова институция или фирма – крайна сметка тази платежоспособност зависи от економическата и политическата устойчивост при постигането на определено равнище на първичен бюджетен излишък, позволяващ да се стабилизира и да се намали дълга. Ако дадена страна се ангажира с определена програма за, економ... за възстановяване на економиката, която оправдава финансова подкрепа на други партньори, то тази държава не трябва да се разглежда като неплодъжоспособна. Обаче, от друга страна, ако това реструктуриране е прекалено лесно, то по този начин участниците пазара се насърчават да очакват подобно реструктуриране и да спекулират срещу страната. Тоест, ако имаме един прекалено прост реструктуриращ механизъм, той може да доведе до риск от недобросъвестно поведение. Освен това, Самия характер на пазарите означава, че инфекцията ще се разпространи веднага към други страни, тъй като участниците на пазара ще започнат да изказват догадки, коя ще е следващата страна, която ще трябва да премине през преструктуриране. И в днешните напреднали економики преструктурирането или на изпълнението на дълга е нещо, което е нежелателно, достойно за съжаление и не, не е нещо, което е необходимо. Наивно е да смята, че това е нещо, което позволява да се избегнат проблемите. Най-добрият начин за участие на частния сектор е страните, които имат финансови проблеми, да осигуряват широкомащабни програми за корекции. Опитът показва, че успешните програми когато успехът се измерва чрез политики, които са били реализирани, а в крайна сметка направи възможно това пазарите да възвърнат своето доверие към дадена страна. Това може да иска време, но в крайна сметка достъпа до пазарите се възстановява. Ако известна форма на преструктуриране на дълга или неговото разсрочване се смята за необходимо, това може да бъде постигнато единствено и само, ако се постигне съгласие между кредиторите и длъжниците. Защото иначе ще има съдебни процеси и ще се внесе хаос на финансовите пазари. В това отношение възприемането на клаузи за колективни искове ще означава, че за кредиторите и длъжниците ще е по-лесно да постигнат съгласие за едно разумно и справедливо споделен на дълга. Е един друг начин за предотвратяване на това паз... участниците пазара да получават помощи от държавния сектор, за да бъдат спасени от фалита, означава, че трябва те да получават помощи при прогладаващата на пазара дисконтна ставка, а не да бъдат възстановявани техните средства за да си изплатят задължността по номиналната стойност. И така. Европейският съюз е една общност на правото. Това се отнася до всички споразумения, договори, като се започне от фискалната дисциплина. Затова смятам, че трябва много внимателно да се обмислят всички възможни изключения. Например, като това държавите имат възможност едностранно да променят стоеността на техните договори за дълг. Необходимо е институционалната структура на еврото да бъде основана върху зачитане на законодателството, защото иначе може да се стигне до опасни изключения, които могат да подронят стабилността и сплотеността на целия съюз. Благодаря ви за вниманието. Um, Благодаря ви. Депутатите вече ми правят сигнал, че желаят да зададат въпроси. Ще ви дам възможност да го направите след като изслушаме и господин комисаря. Междувременно ще може да е, ми сигнализирате и за нови въпроси. Господин комисар, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател, госпожи и господа, уважаеми членове на Комисията по економическите въпроси. Благодаря ви за това, че е, работите за въвеждането на новия инструментариум на економическо и парично управление. Е, благодаря ви за поканата новата надзорна рамка от една страна и засиленото економическо управление от друга, тези два елемента заедно ще създадат нова система, защо не и нов ред на финансово-економическо управление в Европа, съответстващ най-сетне на европейския модел – на основаната на правила социална пазарна економика. И разбира се, това ще възвърне доверието в, в, в европейската економика. Взетите решения са много важни, те първа ще бъдат вземани още важни решения. Накратко, економическата перспектива, която тази седмица представихме. Главният ни извод е, че економическото възстановяване е, на Европа е набрало ускорение и е вече по-устойчиво е, и се само задвижва. Расте износа, нараства и вътрешното търсене и допринася за е, коригиране нагоре на разчетани за економически растеж на Европейския съюз като цяло за тази година на 8%. В повечето части от Европейския съюз се наблюдава възстановяване. Стъпили сме на по-твърда почва вече, но определено е, не можем да изпадаме в самодоволство. Най-вече по две причини. Първо, краткосрочната прогноза е, за растеж все още е несигурна. Растежът Съединените щати е, забавя темповете си, финансовите пазари в Европа все още са не особено стабилни. Не на последно място това се отнася за пазарите на държавен дълг. И, и а, е, на второ място, дългосрочната перспектива на Европа за растеж е, остава незадоволителна, средно 1,5% годишно за следващите 10 години. Това не може наистина да ни удовлетворява предвид последиците за заетостта и благосъстоянието на Европа. Значи не сме е, излезли от гората, е, все още, така се каже, все още е необходимо да се работи за възстановяване и укрепване на доверието и то по всички фронтове. Вероятно помните, че когато обявих политическите си приоритети пред вас през месец януари тази година, аз призовах за укрепването на пакта за стабилност и растеж, за консолидиране на държавните финанси и облегчаване на устойчивия растеж. Освен това, се ангажирах е, да е, въведа по-широк е, и по-дълбок фискален и економически надзор както по отношение на чисто фискалната политика, така и по отношение на широко структурните подходи. И комисията ще излезе с предложения в това отношение. Сега, 9 месеца по-късно и след множество и множество консултации, мога да кажа, извървяхме дълъг път към тези цели. Както е, много красноречиво е, посочи тук Лоренцо, е, налага се да вземаме безпредседентни мерки за засилване на финансовата стабилност в еврозоната, а оттам и в целия Европейски съюз. Съчетанието от решителни действия от страна на ЕС и на държавите членки и на Европейската централна банка способства за успокояването на пазарите и овладяването на е, финансовите пожари. Днес, две години след е, фалита на Lehman Brothers е, в Съединените щати, можем да гледаме на това събитие като на драматично предупреждение за катастрофата, която бихме могли да избегнем в Европа. В Европа наистина не се стигна чак до там. И то благодарение на създаването на финансовите задържащи механизми през месец май, финансирането на, на Гърция, механизма за финансова стабилност, както и на убедителните мерки за фискална консолидация, в полза на която се ангажираха всички държави членки. Съчетанието от тези мерки бе от съществено значение за стабилизирането на положението по-рано тази пролет и в началото на лятото. И все пак трябва да сме все така бдителни и готови да предприемем неотложни действия е, наред с потушаването на пожарите, управлението на кризи и спасително възстановителните работи в финансовата област, следва да укрепваме дългосрочно финансовото и економическо управление в Европа. Първата стъпка в това отношение е предприехме през пролета, като засилихме аудиторските правомощия на Евростат, за да сме уверени, че държавните отчети, така наречените обществени сметки на държавите членки, са надежни. По-нататък е, в съобщението си от месец май е, комисията разви тези идеи, е, през месец юни публикува и конкретна пътна карта. Първият конкретен продукт на тези инициативи след разширяването на одитните правомощия на Евростат от януари следващата година ще бъде въведен първият европейски статистически семестър. Съветът по инициатива на комисията измени е, своя кодекс на поведение, така че да, да стане възможен този економически, е, е, общо европейски економически семестър. По-нататък на 29 септември, след две седмици време, комисията ще представи пакет от законодателни проекти, привеждащи най-неотложните политически идеи е, в нормативни актове. Европейският економически семестър обхваща всички елементи на економическото наблюдение, в това число бюджетната дисциплина по пакта, е, структурните реформи по Европа 2020 и нов механизъм за предотвратяване на макроекономическите дисбаланси. Е, семестърът, е, това полугодие, е насочено към формулирането на общи политически насоки за държавите членки и превантивно бюджетно наблюдение на държавите членки, когато това е необходимо. С други думи, необходимо е на общоевропейско равнище да обсъждаме обща економическа и е, фискална политика преди да бъдат приети на национално равнище отделните национални е, бюджети. Уважаеми госпожи и господа депутати, Европейският, а и националните парламенти имат да играят решаваща роля в това отношение. Европейският полугоден цикъл, който ще започне през януари е, с годишния обзор на растежа, е, изготвен от комисията, ще даде възможност е, още през зимата Европейският съвет на най-високо равнище да обсъди тези въпроси и след тази дискусия да излезе с стратегически е, хоризонтални политически насоки за еврозоната и за целия Европейски съюз. Тези насоки ще трябва да бъдат отчитани от държавите членки при изработването и осъществяването на техните програми за конвергенция и растеж и национална реформа, които предстои да бъдат внесени на вниманието на комисията през месец април 2011. Комисията ще направи своята оценка и при констатиране на недостатъци ще препоръча съветът да излезе с конкретно адресиране до една или друга страна политически препоръки през лятото през второто полугодие от годината държавите членки ще е, завършат бюджетния си процес за 2012 година, надявам се с оглед на така дадените препоръки. В тази връзка е, бих искал да подчертая необходимостта от по-голямо влияние на Европейския парламент в контекста на Европейския економически семестър. Би било по-добре, би било ползотворно, Европейският парламент да започне да участва е, в, в рамките на економическия семестър още от началото на цикъла за предпочитане е, във връзка с срещата на най-високо равнище в економическата област препоръчваме е, е, Европейските и националните парламенти да се съберат на конференция, за да обсъдят предизвикателствата и съпоставят политическите насоки за идната година. Комисията от своя страна би могла да представи годишния обзор на растежа тъкмо на тази конференция, за да е, даде начало на политическия дебат с Европейския парламент и с националните парламенти. Така бихме стимулирали е, възникването на действително европейски дух и демократичност е, в областта на економическата политика навсякъде в Европейския съюз е, в полза на европейските граждани. Надявам се да обърнете внимание на това много конкретно мое предложение. И така, госпожи и господа, още няколко неща бих искал да кажа по-конкретно за съдържанието на е, законодателния пакет, който ще публикуваме, ще, ще внесем след две седмици. Целта е да бъде укрепен економическият стълб на економическия и паричен е, съюз – и разбира се економическото управление, координация и бюджетно наблюдение е в Европа, за да се създаде основа за устойчив растеж и създаване на работни места. Необходими са ясни, вдъхващи доверие правила, които е, последователно се спазват и новите механизми ще е, разчитат на две основни характерни черти. Най-напред, механизмът за привеждане в изпълнение, включващ стимули и санкции, е, следва да заработи много по-рано, отколкото е, се очакваше. Е, тоест, още в превантивната част от действията по пакт. Не само на последните етапи, когато Злото вече е сторено и е почти непоправимо. Правилата трябва да хапят повече, да са по-забати, отколкото са сега. На второ място, прилагането на механизмите за принудително изпълнение не би следвало да допускат каквото и да било отклонение или разхлабване на дисциплината съгласно пакт. По-нататък е, въвеждане на процедура на гласуване с обратно мнозинство. ще ни даде възможност да решаваме, да вземем решение в случай на прекомерен бюджетен дефицит. Надяваме се съветът да, да приеме тази идея. Е, Европейската централна банка засяга този въпрос, когато говори за обръщане на тежестта на доказване. Тоест няма да е необходимо квалифицирано мнозинство за приемане на, на е, препоръка на е, комисията, но може да има право на вето на квалифицираното мнозинство за отхвърляне на взето решение. за всички е, е, 27 държави членки е, бихме могли да работим по новите бюджетни разходи е, в рамките, в контекста на новата финансова рамка и новата регулативна рамка. От друга страна, тези по-строги правила не би следвало да бъдат по-сложни от правилата във футбола. Е, чисто и просто, играчите не могат да спорят е, с съдията за правилата всеки път, е, когато допуснат фал. Аз съм играл футбол, а и съм бил футболен съдия и знам колко е досадно, когато играчите започват да ти оспорват решението. Тоест трябва да има полуавтоматични последици, от нарушаването на правилата от една или друга държава членка, излагаща по този начин партньорите си на риск. Е, госпожи и господа, позволете ми накрая да развия е, пред вас някои мисли за е, по-нататъчните стъпки. От съществено значение е да се бърза – Необходими са ни предвидените за въвеждане инструменти, за да въведем фактическо общо европейско економическо управление колкото се може по-скоро. Не можем да си позволим лукса да отлагаме и в това е, е, число трябва да попаднат мерките за преодоляване на макроекономическите дисбаланси, за което ние предлагаме въвеждането на структуриран механизъм за установяване на макроекономическите баланси е, по, по един превантивен начин, преди те да са настъпили така, че да се предотвратят е, следващи е, е, испански сценарии, влушаването на положението, например, на Испания, Ирландия. Ще предложим редица финансови показатели, ще извършим задълбочени анализи на отделните страни и при необходимост ще се дават адресирани до отделна държава членка препоръки с механизъм за проследяване на изпълнението. По-нататък, може би си спомняте, че в своята реч за състоянието на Съюз за миналата седмица в Европейския парламент председателят на Европейската комисия Барозо заяви, а прочем той го заяви и в личното си послание до председателя на Европейския парламент Бузек, че законодателните проекти за економическото управление следва да бъдат приети по новата бърза процедура е, от парламент. И аз е, убедително бих е, искал да ви насърча да, в това отношение е, е, сърдечно да ви призова за подкрепа за тази идея. Е, вие самите всъщност вече приведохте аргументи за неотложната необходимост от такава от реформа в два проекта доклада. Аз нямам какво да добавя към аргументацията на вашите колеги докладчици в тези два случая. Така че нека направим следващата стъпка, е, нека я направим заедно. Е, надявам се, че заедно бихме могли е, да подобрим рекорда от една година от приемане до въвеждане в практиката, отбелязан с надзорния пакет се надяваме, че до следващото лято е, е, пакетът от нормативни предложения, е, които ще направим на 29 септември, би могъл да заработи. И в заключение, нека не отслабваме усилията си, нека запазим набраното ускорение в посока към економическо управление, в допълнение към вече силния паричен съюз – така че да се изгради един по-силен економически съюз. Крайно време е тази цел да стане реалност. С нетърпение очаквам вашите мнения по този въпрос. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Сега ще е, пристъпим към е, обмена на мнения. Разполагаме с 30 минути. Седмина е, поискаха думата. а някой друг още. Е, да, вие вече сте записани, Свен и Рамон е, е, се включват в списъка. Така, мисля, че при това ще трябва да се ограничите до една минута на въпрос и вероятно ще трябва да разделим въпросите на три групи. Оттам и отговорите ще трябва да бъдат кратички. Едва ли ще се справим, но айде да опитаме. Филип. Въпросът ми е към двамата оратели. Става дума за ограничения на набор от критерии или, или показатели. Какво точно ще следим? И също така трябва да мислим не само за дефицит или бюджетни излишък, разбира се, това също е важно, но може би също показатели, които посочват, че има нестабилност. Може би, например, зависимост от определени ресурси и нататък. Към господин Пенисмаги бях шокиран, когато вие казахте, че ЕЦБ се намеси в дебата за данъка за финансови сделки. Когато говорим за бюджетни излишъци и дефицити, може би не трябва да говорим за това как набавяме или как разходваме ресурси. И последния ми въпрос към господин Оли Рен. Ние изцяло подкрепяме вашата идея за ранно включване на Европейския парламент и националните парламенти съвместно в самото начало на европейския семестър. А, така че бих искала да получа повече подробности. Господин Чунти, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам няколко въпроса и няколко коментара да направя. От комисаря от представителите на ЕЦБ чухме, че те споменаха анализ на кризата и са доволни от това, че кризата е преодоляна. Но това едва ли ем, обхваща решаването на проблемите на гражданите. Беше засегната и темата за футбола, но все пак това е една игра, която функционира по е, разумен начин. Е, и преживяхме криза и сега чрез бюджетната дисциплина се прави опит да се е, преодолее тази криза, като се засили економическото управление. Смятате ли, че е, европейските граждани са доволни от това управление? Не смятате ли, че управлявате не недемократично? Иззехте компетенциите на държавите членки на правителствата. Става въпрос как може да бъде продоляна рецесията, как може да се справим с безработицата, как може да се справим с реалността. Един въпрос към представителя на ЕЦБ. Смятам, че дори един студент по економика знае, че един а, валутен съюз, за да бъде устойчив, трябва да има, да регулира отпускането на кредити от а, последна инстанция. Ако липсва такъв механизъм, видяхме какво се получава. Получи се криза, получи се проблема в Гърция и други европейски а, държави. искаме да знаем какво се случва с политиката за отпускане на кредити, гарантиране на кредити от страна на ЕЦБ. Благодаря ви. Следващия оратор. Благодаря. Първо искам да благодаря на ораторите за техните изказвания, които бяха много а, интересни. Вие засегнахте дериватите. Важното е сега да не се засилва чувството на съмнение. Как виждате разрешаването на проблема с държавните дългове? Вие споменахте че трябва да има един достоверен механизъм, а, чрез който пазарите да, ма, да бъдат адаптирани по такъв начин, че да а, стимулират инвестиране в тези държави, които имат а, проблеми. Какво мисли комисарят Рен по този въпрос? И а, няма ли да се получи над страна пазарите върху Гърция в а, бъдеще? беше, получено, беше постигнато едно съгласие относно справяне с проблема на пазарите за деривати, но как смятате, че този натиск, който се упражнява от пазарите, може да бъде регулиран в бъдеще? Благодаря, оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на двамата оратори. Смятам, че сме изправени пред един а, проблем, свързан с а, дисбаланс в а, бюджетите на държавите членки. По този начин смятам, че и Критериите не са много ефективни, но а, комисарят може да ни даде по-задълбочена информация. И моят въпрос. Има ли възможност а, да се създаде една агенция, която да се занимава с а, държавните дългове? и по този начин да се облегчат бюджетите на държавите членки, за да може това прекомерно задлъжняване да бъде отклонено към един фонд. И също така бихме да знаем какво е мнението ви е за данъка върху финансовите транзакции. Е, сега давам думата първото на Лоренцо, после на другите оратори. За съжаление, не мога да ви предоставя повече от 4 минути. Благодаря ви. Първо за това, кои ще са критериите, които ще разглеждаме в процедурите. Смятам, че в нашия документ ние ясно описахме критериите, които трябва да бъдат разглеждани както от гледна точка на макроекономиката, така и от фискална гледна точка. Тоест, това е дефицита, цялостния дълг на страната, така както сме го правили до сега, но с по-добри статистически данни и с по-бързи действия. Що се отнася върху общия надзор, това, което не правихме през последните 10 години, ние не разглеждахме конкурентоспособността на страните. Когато страните разглеждах фискалната политика, съвкупната политика, заедостта и нататък, и всичко това водеше до един неустойчив баланс на по-текущата сметка. И за това е важно да бъдат идентифицирани механизми, които да показват, че страната има дисбаланси, които са неустойчиви, по този начин да светва червената лампичка и страната да започне много стрехли процедури, за да коригира тези дисбаланси. Що се отнася до данъка върху финансовите трансакции. Никога не съм говорил за това. Сега вие ме помолихте да кажа какво смятам, но до сега никой не ме е молил, не съм се изказал по този въпрос. Сега, що се отнася до кредитор от последна инстанция, ако сте наблюдавали какво правише ЦБ през последните месеци, вие ще видите, че нейните действия са били свързани с огромни проблеми за финансиране на държавите, които нямаха достъп до пазарите. И коренът на тези проблеми беше в погрешните фискални, а не парични проблеми в много държави членки. И трябва тези проблеми да бъдат коригирани. Така че отговорността е на фискалните органи. Органите за наблюдение не могат да решат фискални проблеми. Има държави, които са задължени толкова много, че не само пазарите, но и собствените им граждани им нямам уверя. И тези неща трябва да бъдат коригирани от самата страна, а не от органа за наблюдение. Третия въпрос. Какво се случва с Гърция? Според мен това, което се случва с Гърция, е също, което показва и опитът на МВФ. Пазарите изгубиха доверието си към Гърция и те искат да видят новия път, правилния път, по който е тръгнала Гърция. Това е нещо важно, което да се наблюдава в продължение на месеци. Първия преглед на МВФ беше успешен, ще бъде предоставен съответния транш, но опитът показва, че 9-12 месеца трябва да минат преди пазарите да почне да си възвръща доверието. Пазарите, разбира се, за всичко. Слабостите на правителството Разбира се, гръцкото правителство много добре се справише в последните месеци, но също така пазарите следят и способността на обществото да се справи, да преодолее проблемите. Надявам се, че Гърция ще продължи по правилния път и в крайна сметка пазарите ще се възвърнат и ще възвърнат доверието си. И последния въпрос за Агенцията за дълга. Смятам, че проблемът в този случай е кой ще плаща. Uh, за това Независимо от изкривяващия ефект, който може да има таксата върху финансовите сделки, ще има и проблем за разпределението на това, кой за какво ще плаща. В крайна сметка се поставят едни въпроси, които все още не сме проучили. Но има доста сериозни проблеми. За това като ЕЦБ ние сме се произнасяли, че данъка върху финансовите транзакции не е най-доброто решение. По-добре е да, да бъде за печалбата, а не за сделките. Председател, благодаря ви. Сега, господин комисар, и разбира се, ние всички планирахме да обсъдим европейския семестър в нашата, при нашата среща на националните парламенти в началото на годината. И може би сега е по-разумно ще бъде да бъде изтеглена тази среща по-напред. И сега, господин комисар, ако иска да отговорите на въпросите, благодаря за тази а, аз мога да организирам конференция за тази цел от името на комисията. Благодаря ви за това, че изразявате готовност да се, посрещнете лице в лице това предизвикателство за ускоряване на процедурите. Ние искаме да работим максимално тясно с вас, за да постигне тази цел. Бих искал да отговоря на господин Ламбекс и господин Кунти са заедно, защото те двамата говориха за проблеми, свързани с управлението. Господин Ламберц говореше по-конкретно за ограничения набор показатели в контекста на макроекономическите дисбаланси и наблюдението им. Моята концепция е, че превенцията е по-добра, отколкото коригиращите мерки. И за това имаме нужда от по-широк набор показатели за тази цел. Не трябва да се ограничаваме само с фискални показатели, това означава, че ние ще имаме от 6 до 8 ключови показатели в този контекст, които трябва да бъдат прости за разбиране, лесни за използване, използване за да можем да анализираме тенденциите в економическия растеж, инфлацията, текущата сметка, разходи за труд, спрямо единица продукция. Така че да могат да бъдат разкривани макроекономическите дисбаланси. Но искам да подчертая, че това ще бъде само една част от економическото наблюдение или надзор. Има и по-широки въпроси, като растеж, заетост, устойчивост на условията за економика – това са неща, за които говори Европа 2020 година, един документ, който беше изготвен специално за тази цел. Госпожа Поримата, говореше за продължаващата несигурност на финансовите пазари, особено пазарите на държавния дълг, когато става дума за Гърция. Аз Смятам, че е важно да се осъзнае, че трябва да измине време, докато се възстанови доверието след като вече е избухнала кризата. Но важното е, че Гърция е тръгнала по правилния път. Гърция е постигнала много впечатляващи резултати, що се отнася до фискалното укрепване и Гърция е започнала много амбициозна програма на структурни реформи, включително и пенсионно-осигурителната реформа и реформа на трудовия пазар. Това изцяло отговаря на меморандума за взаимно разбирателство между правителството на Гърция и Международния валутен фонд. Може би си спомняте, че програмата на Европейския съюз и Международния валутен фонд беше замислена за три години, това е програмата, която се изпълнява съвместно Руското правителство и тя ще продължи 2013 година. От решаващо значение Гърция да продължи да извършва енергично реформите, както в фискалната сфера, така и структурните реформи, така че да може да се възстанови цялостната економическа конкурентоспособност и да бъдат предотвратени сегашните негативни тенденции в сферата на дълга. Тук също беше споменато, че може да създаде Европейска агенция по дълга. Това е свързано с обсъждането на постоянния механизъм за управление на кризи. Разбира се, има и дни временни споразумения, като например пакета за Гърция за 3 години. А също така има други механизми, например за финансова стабилност, които са предвидени за срок от 3 години максимум. Според мен най-добрият метод е първо да се види как ще проработят в момента за действените механизми и успоредно с това трябва да анализираме как работят тези финансови механизми, за да можем да представим оценка, например, през следващата година, 2011. И възоснован на емпиричния опит и задълбочения анализ, ние ще можем да формулираме конкретни предложения за един постоянен механизъм за разрешаване на кризите. Според мен е необходимо да сме по-предпазливи, но също времено трябва да гарантираме също така, че няма да има риск от недобросъвестно поведение. Председателят, благодаря ви. Смятам, че всички успяха да зададат своите въпроси и да получат отговор. А, е, така че сега обявявам кои ще получа думата сега за въпрос. Вики. Вики. Благодаря за всичко, което вие казахте. Примерът на Ирландия от лято показва, че, че все още сме далеч от решаването на економическата криза. Искам да поставя два проблема. Първо, основното разрешаване на макроекономическите дисбаланси? Дали то е възможно, ако не контролираш собствената си политика в сферата на лихвените проценти? И вторият въпрос е свързан с този доклад на парламента и по-специално с това националните банки да могат да увеличат капиталовите изисквания към търговските банки. Това е нещо, което Испания се опит да направи, но не успя. Също така има нови споразумения в Базел, постигнати през този уикенд. Какво смятате за тях? И отново, какво може да се направи, ако не сме в състояние да контролираме, да управляваме собствената си политика за лихвените проценти. Много депутати в Европейския парламент са много развълнувани от идеята за еврооблигации. Очевидно, ако се имитират еврооблигации, те трябва да бъдат гарантирани, защото иначе ще е необходим нов договор и те трябва да бъдат използвани за нещо основополагащо, като например енергийната мрежа. И може ли да се допусне неплатежоспособност на цялата електроенергийна мрежа, ако една държава членка не обслужва своите задължения по този дълг, определен тук има риск от недобросъвестно поведение. Да, благодаря. Благодаря. Към господата Оли Рен и господин Смаги. Мисля си, че няма нужда да обяснявам защо една или друга страна трябва да прилага програма от економически и рестриктивни мерки. Виждаме, че много държави, не само Гърция, но също и Испания, Португалия, Ирландия и дори Обединеното кралство и Германия предприемат едновременно програми за ограничителни економически мерки, особено в фискалната сфера. Когато това се случва обикновено. Централната банка се стреми да стабилизира економиката, да компенсира недостатците. Във времена, когато економиката е слаба и лихвените проценти са изключително ниски, почти няма възможност Европейска Централна банка да действа така, че да компенсира това, което като негатив носят със себе си економически рестриктивните мерки. Елиса? Well, Uh, Въпросът ми е към господин Рен. Трябва да призная, че съм съгласна с известна степен на сътрудничество при предварителния европейски семестър, но има много въпроси за режима на санкциите и за това колко са усилията полагани от служители на комисията, когато става дума за тези санкции? Защото проблемите са свързани с растежа, заетостта, неспазването, а санкциите няма да решат тези проблеми, те няма да помогнат на страните да спазват изисканите критерии, защото държавите не ги спазват просто защото не могат да ги спазват, а те не могат да ги спазват, защото е много трудно да има съответствие, когато економиките са много различни. Имам възражение срещу правното основание, както и срещу урязването на структурния фонд, нещо, което засяга някои страни несъразмерно. Също така имам още по-сериозни проблеми, що се отнася до изчисляването на правото на гласуване – и накрая вече имахме санкции, които никога не бяха приложими към големите страни, както знаете. И това определено не вдъхва доверие нито към комисия, нито към самата програма. Така че защо изцяло се говори за санкции, за европейски валутен фонд, а не се говори за еврооблигации или дори за програма за растеж, нещо, което на всички ни е необходимо. Йоко. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на двамата оратори. И искам да благодаря най-вече на господин комисаря за казаните от него думи по отношение на доклада на парламента, който а, беше изготвен със съдействието на всички политически сили и за това, че всички бяха на едно мнение, че е крайно време а, този проблем да бъде решен. Вие засегнате въпроса и за санкциите. Относно тях бих искал да знам дали а, това са санкциите, които са предвидени по настоящен в договора, или а, има нови а, закони и дали а, вие имате намерение а, да окажете някакво влияние върху тези а, санкции, дали те ще имат политически или економически характер по отношение на пакта за економически економически е, растеж. Какви ще са критериите свързани с е, задлъжняването? Дали има собствени процедури е, в случаи на свръх задлъжняване? Във връзка с економическото управление – дали се предвижда в краткосрочен и дългосрочен план изменение на договора по отношение на някои от случаите. си има думата. Well, um, first, uh, to Mr. Първо към господин Бенесмаги, само за уточнение. Моят колега, разбира се, имаше предвид категоричните изявления на вашия председател на последното заседание на министрите на економиката и финансите и възприемането на е, е, категорична позиция от страна на ЕЦБ, що се отнася до проекта за финансовите транзакции. Та бихте ли уточнили във връзка с зададения от колегата ми въпрос? Към господин е, комисаря Оли Рен, аз напълно споделям казаното от него. Един поглед към статистиката на финансовите пазари е достатъчен да ни убеди в необходимостта от бързи действия за разширяване на режима на економическото управление. Мисля, че за да постигнем съгласие е, по е, тези мерки, е, трябва да бъдат зададени два основни въпроса. Първо, как ще изглежда, как ще се уреди разпределението на тежестта при дисбаланси. Консенсусът, който се очертава по-настоящем е тежестта да падне върху тези, които отчитат дефицити. И съществен въпрос в това отношение е как ще помогнем на високо задлъжнелите страни да финансират дълга си при поносими лихвени проценти. И вторият въпрос е кой ще понесе тежестта на е, ребалансирането на търговските салда не само от страните, които по-настоящем се натъкват на проблеми за конкурентоспособността си, би трябвало да допринесат и другите страни с засилено търсене. Е, не гледайте само към Германия и към условията, които Германия налага при закрити врата. Е, насочете вниманието си и към обществените очаквания в Европа, ако търсите наистина консенсус в областта на економическото управление. Благодаря, госпожо председател. Въпрос към двамата докладчици. По официалната статистика на Централната банка на Испания, банковия кредит за стопанските субекти в страната намалява през 2010 година. И без да бъде възстановен кредитния поток и се възстанови економически. Според мен реформите е, които осъществява испанското правителство, не са достатъчно убедителни. И вероятно в Испания е необходим далеч повече интервенционизъм, далеч по-силна намеса на Европейската Централна банка, а и на Европейската комисия. Не смятате ли така? Благодаря. Благодаря. Първо ще помоля Лоренцо, понеже той не разполага с много време Имате думата. Аз имам десетина минути и мисля ще се справя. Първо, въпроса за макродисбалансите, е, как да бъдат преодолени те, ако не може да бъде контролиран лихвения процент. Всички страни, присъединили се към еврозоната, добре знаят това. Тоест, те трябва да се снабдят с инструменти, альтернативни на лихвените. Ако вземем Ирландия, мога да се сетя за редица мерки, като започнем с данъчната политика Е, мерки в областта на регулирането, за по-добро контролиране на кредитната дейност на някои банки. Тези правомощия по преценка на държавите членки остават в ръцете на държавите членки, така че те отговарят за тяхното прилагане. Според мен не е уместно да се твърди, че не разполагаме с инструменти, защото не може да се варира с лихвения процент. Европейският съюз, Европейската централна банка управлява лихвените проценти в интерес на е, целия Европейски съюз, но пък държавите членки имат е, други възможности за въздействие. Немалко суверени правомощи остават в ръцете на държавите членки. При все това аз споделям вашата загриженост за еврооблигациите. А сега да видим трансанкционния данък. Това, което каза председателката и това, че е против трансакционните, т.е. нашия председател по-скоро и това, че той е против трансакционния данък, е за е, въвеждането на един ефикасен данък. Нека по-добре да се е, облага печалбата, отколкото транзакциите. Освен това, при сегашната обстановка банките следва да бъдат рекапитализирани, за да могат да кредитират економиката. А ако ги обложите и по този начин им отнемете ресурса, който би трябвало да бъде насочен към рекапитализацията, ще отслабите банките. Не е подходящ моментът, според мен, е, да се въвежда такъв данък. Ако той бъде прият, е, той би трябвало да, въвед, да бъде въведен в добри, а не в лоши, като днешните економически времена. Освен това, предвид обстоятелството, че в повечето страни е, този трансакционен данък е, няма да бъде насочен към натрупване на средства за избягване на бъдещи кризи, примерно за рекапитализация на банките, а в повечето случаи би поступил в общ бюджетен приход. Значи, ако може да се създаде фонд, разбира се, за, за предотвратяване на бъдещи кризи, толкова по-добре. Що се отнася до санкциите, Оли, Оли Рен би трябвало да отговори на този въпрос, но нека и аз кажа. Според мен санкциите не способстват за заетост, не способстват за растеж. Но пък, благодарение на санкциите, се предотвратяват политически мерки, които не са подходящи за създаване нито на заетост, нито за постигане на растеж. Тъй, че в известен, сми, в известен смисъл санкциите, е, макар и недостатъчни, са необходими като условие. В противен случай някои държави все ще се изкушат да провеждат политика, която в края на кращата е, ще бъде е, финансирана, така да се каже, от техните съседи, когато им бъде поискана помощ. И накрая по кредита, това, е, което наблюдаваме в Испания, мисля се наблюдава повече или по-малко навсякъде в Европа. Е, затруднено е кредитирането, все още са отрицателни стойностите. Е, в някои страни се наблюдава нарастване на домакинския кредит, на, т.е. на кредита за физически лица, но Положението е все още трудно. Ето защо банките трябва да бъдат рекапитализирани и преструктурирани. Две години вече повтаряме това, но то е задължение, отговорност и възможност на националните органи. Ние можем да, да упражняваме неформален натиск чрез Европейския съвет по системния риск, но в край на краищата мерките са отговорност на държавите членки. И в Испания, между другото, правителството върши не е лоша работа. Реструктурирането, което се провежда в Испания е в правилната посока, но разбира се, ще отнеме време. Не може да стане веднага. Оли? Благодаря. По първите въпроси за макроекономическите дисбаланси, и за е, програмите за ограничаване на държавните разходи. Първо, независимата лихвена политика е, и с връзката и с дисбалансите. Факт е, че държавите членки от еврозоната са приели обща валута и дори може да се каже обща съдба е, в паричен, економически и политически смисъл. И това, разбира се, значи, че тези държави членки доброволно са се отказали от суверенитет в областта на лихвената политика е, в полза на независимата Европейска Централна банка. Това е добре известно. И е, през е, по-голямата част от историята на е, парично-економическия съюз това се оказва от полза за практически всички държави от еврозоната. В същото време е необходимо да намерим начини, други политически механизми, така че отрицателните дисбаланси да не се повтарят, да не възникват. И има политически мерки и показатели, които биха дали ранно предупреждение при опасност от макроекономически дисбаланси, прекомерно разрастване, например, на пазара на недвижимите имоти, отслабване на производителността на труда, повишена средна трудова себестойност. Така че тук става въпрос само за е, е, един е, механизъм, лихвената политика, от която държавите членки в еврозоната са се отказали доброволно. А, а има други възможности за регулиране на ценовата конкурентоспособност на държавите членки. Що се отнася до казаното доказано това за еврооблигациите, според мен трябва да се прави разлика между различните облигации. Онова, което Европейската комисия предлага, например, миналата седмица го каза и председателят на комисията Барозо, са проектни облигации за целеви е, капиталовложения. Това е напълно защитима идея и би трябвало да се стремим към е, нейната реализация, ако сериозно е, разчитаме на економически растеж. Трябва да се търсят новаторски финансови механизми, за финансиране на нововведенията в малките и средните предприятия, както и за реализиране на мащабни инфраструктурни проекти. Вчера във вътрешната работна група на комисията, която председателствам, разисква конкретни предложения, които бихме могли да представим през декември тази година. Е, ние активно работим за реализиране на тази много важна идея проектните облигации. Що се отнася до санкциите, важно е да си даваме сметка, че не, необходима както бюджетна дисциплина, така и структурна реформа, насочена към растеж. И е, капиталовложения, които биха стимулирали економическия растеж. И в тази връзка е, въпросът на господин Фейо дали да се приеме ново законодателство. Да, ще предложим ново вторично законодателство, но няма да се стига до изменения и допълнение на договора – мерките са неотложни, и е, трябва да се запази набраното ускорение и не, не може да се чака да е, ще разчитаме на ново и изменено вторично законодателство като, като по-бърза мярка за е, привеждането на механизма на економическо управление в действие. Що се отнася до така нареченото обратно мнозинство, аз смятам, че то в значителна степен ще засили ефекта на санкциите и оттам, надявам се, бюджетната дисциплина в Европа. Е, питате също дали е, ще има отделна процедура е, при прекомерна задлъжнялост. Ще предложим да се засили критерия за длъжнялост по пакта за стабилност и растеж. Той, той е там и сега, но до сега не е операционализиран. Не, не е имал кой знае какъв практически смисъл. Ние, ако съветът приеме, е, се стремим да дадем реално значение, да придадем реално значение на този дългов критерий. Отговори вече на въпроса ви за евентуални изменения на договора за Съюза. Нека повторя, комисията смята, че трябва да се работи бързо. Измененията на договора биха ни възпрепятствали. Това, между другото, е въпрос, който може да се обсъди в работната група на господин Ромпой. Така, що се нася до въпроса зададен господин Кигол, следващия път ще му отговоря. Е, в заключение, е, е, тук бяха споменати някакви условия, които налагала Германия при закрити врата. Моля да ми кажете, защото аз не съм в течение. Според мен е най-ефикасният начин да бъдат преодолени е, е, диспропорциите е, в националните бюджети, като например в е, е, Гърция и в други е, южноевропейски страни, могат да бъдат решени с външно финансиране, но разбира се и с преструктуриране. Двата елемента са еднакво важни за преодоляване на бъдещи макроекономически дисбаланси. Благодаря ви за много уместните въпроси и аз е, очаквам с интерес по-нататъчния развой на дебата за засилване на економическото управление. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Извинявайте, че е, ви накарах да прибързате към края, но а, е, така е винаги, не стига времето. Сега ще пристъпим към а, е, е, дискусията на експертите. Аз се радвам да приветствам нашите трима оратори, които надявам се да, да се присъединят тук към, към нас. А аз специално ще трябва да напусна, защото трябва да председателствам заседание на триалога. Все някога се налага да, да потърсим съгласие и с съвета какво да се прави. Та ще ме, ще ме замества заместник председателя на комисията. So whilst we just reorganize uh, ourselves, I'll just remind you that we have uh, Carlo Нека да ви напомня, че тук са uh, Карло Которели, директор uh, фискални въпроси МВФ, Стефан Койон, когато добре познавате от uh, uh, школата в Сантана по uh, съвремени изследвания – Благодаря. Е, госпожи и господа, веднага трябва да пристъпим към е, дискусията на експертите. Аз ще е, помоля тримата ни експерти да се придържат към не повече от 15 минути на човек в своите експозета, за да имаме възможност да зададем въпроси и да получим отговор. Давам думата на господин Карло Котарели, директор фискални въпроси, МВФ. Много интересен отдел е този. В миналото е бил оглавяван от Вито Танзи. Вито Танзи сега от време на време публикува статии за това как да се държим по-прилично. Много се радвам, че господин Котарели е сред нас. Моля. Благодаря ви, благодаря ви за поканата. Темата, която обсъждаме днес за подобряване на е, нормативната рамка на економическото управление и стабилността на Европейския съюз е една широка, трудна, комплексна тема. Множество мнения е, попадат в нейните рамки. Едва ли бих могъл да коментирам всичко. Аз ще спра вниманието си на конкретния въпрос за фискалното, бюджетното управление е, в Европейския съюз, понеже в тази област, мисля, споровете са по-разгорещени, а и потребността от реформа, вероятно, най-голяма. С два е, главни въпроса в това отношение. Първо, какви са недостатъците на сегашната уредба? И второ, какво да се прави? Да, какво ни е наред на сегашната е, е рамка за управление на бюджетната политика? Първото, което трябва да се каже, е, че проблемът е много труден. Преди 20 години дебатът започва, като се признават две потребности. Първо, да се даде достатъчна гъвкавост на фискалната политика в отделните държави членки, тъй като с преминаването на паричната политика на общоевропейско равнище, Фискалната или данъчната политика се оказва главният инструмент да се преодоляват отделни, сътресенията в отделните държави членки. И на второ място се призна потребността да се въведе общ висок стандарт на фискална отговорност. Ясно бе от самото начало, че фискалните проблеми, фискалните кризи в една отделно взета страна, независимо колко малка е тя, генерират вълни на сътресения навсякъде из Европа и малко страни са в състояние да се справят с така породените проблеми. Най-новите събития в Гърция през последните няколко месеца показаха колко силни са, могат да бъдат тези трусове. Разбира се, кризата в Гърция въобще не биваше да възниква, така че въпросът е къде сгрешихме. Могат да бъдат посочени три основни недостатъка, три основни празноти е, на европейската уредба на фискалното управление. Първо, превантивният аспект Е, става въпрос за балансирани бюджети. Е, този превертивен механизъм е, на практика бе игнориран. И причината за това е, че няма обвързващи с задължителна сила е, правни е, инструменти, които да налагат на правителствата да не се отклоняват от средносрочните си показатели и да намаляват прекомерната задлъжнялост е, с задоволителни темпове. В резултат от това по време на добрите економически времена бяха изградени недостатъчни умекотители или буфери, които ако биха били на лице, биха умекотили до някъде ефекта от кризата. Вторият главен пропуск се свежда до това, че дори и да е възможно предприемането на действия, на мерки, при превишаване на 3% лимит, такива действия не бяха взети. Става въпрос за задействането на процедурата при прекомерен дефицит, Процедура, която, е, чи, чието авторитет бе подкопан от е, политически решения, като е, в края на краища отговорност за всичко поема съвет кризата през ноември 2003 година, разбира се, е е, характерен пример за това колко трудно се привеждат в действие задължителните елементи от действащата фискална уредба, в това число налагането на санкции. И все пак последвалата реформа през 2005 година не преодоля този проблем, а всъщност въведе по-голяма възможност за гъвкавост в случай на прекомерен дефицит. Третият пропуск – Третата празнота е, в европейската фискална уредба беше по-скоро отколкото е липсата на е, способности за управление и е, преодоляване на кризи. Беше, казвам, защото създаването на Европейския фонд за финансова стабилност попълва тази празнина. Ето защо от тук нататък ще спра вниманието ви само на другите два проблема. Проблема за принудителното изпълнение на поетите ангажименти и второ въпросът за усъвършенстване на превантивния механизъм на действащата фискална уредба. Тези два въпроса изпълнението и превенцията са взаимосвързани. Както казах, един от основните проблеми на превентивния механизъм е, че той не разполага с възможности е, да бъде фактически приведен в действие. Но аз ще разделя все пак нещата за, за удобство. Та, принудителното изпълнение – е, е, един заслужаващ доверие е, механизъм на принудително изпълнение се постига трудно, но това пък е и най-важният въпрос, който трябва да се решава, решава при реформата на фискалното управление в Европа. Под принудително изпълнение или enforcement на английски имам предвид следното. Решението, констатацията, че фискалният дефицит на дадена държава е прекомерен, следва да доведе до формални до, до фактически санкции, които да се наложат на практика. И основният проблем в това отношение е кой отговаря, кой ще поеме отговорността да вземе необходимото решение. Определено, целта е да се избегне политическия пазарлък, на който станахме свидетели между 2003 и 2005 година и който фактически доведе до парализ на системата, на, на фискалната уредба. Според мен, за да бъде постигната тази цел, е необходимо съвета някакси да отстъпи назад и да даде повече правомощи в това число възможността да взема такива решения на комисията или на друг независим орган, специално създаден за тази цел. Разбира се, съветът, както бе посочено и по-рано, може да запази някакво право на вето с квалифицирано мнозинство, да било той с мнозинство. Ето, това е главното направление на реформата. И в тази връзка за принудителното изпълнение е, може да се разгледа и въпроса за санкциите. При сега действащата уредба се налагат незабавни санкции на страните с прекомерен дефицит, и една възможна идея, която да повиши доверието в механизма е, е, е за разсрочено плащане на санкциите е, под формата евентуално на прихващания от бъдещи вземания от Европейския съюз. Що се отнася до другия въпрос, за превентивния механизъм, тук бих предложил един трояк подход. Второто направление тук е да се въведат задължителни е, разпоредби, е, задължаващи страните да поддържат е, общо заето балансиран бюджет в рамките на економическия цикъл. Има различни начини да се въведе такова задължение. Единият би бил чрез положителни или отрицателни финансови стимули, свързани пряко, специфично с превентивния механизъм. Тоест тези положителни или отрицателни стимули да се прилагат и под 3 прак. Друга, друга възможност е да се задейства процедурата при е, прекомерен дефицит, и това е арсенал на задължителните разпоредби, още преди дефицитът да е превишил референтната стойност. Една добра възможност, според мен, би било е, е, да се разгледа възможността процедурата при прекомерен дефицит да се задейства когато дългът превишава 60% и не се отчитат достатъчно бързи темпове на спад. По принцип, възможно е също така да се промени самия 3% референтен прак като за референтна стойност е, е, ежегодно, е, например, се взема дефицит, който съответства на структурно балансиран бюджет по определение на службите на комисията. Разбира се, такава промяна ще налага единодушно решение на държавите членки за изменение на протокола към договора. Второто направление от троякия подход към реформата на превентивния механизъм е нещо, което вече наблюдаваме, мисля, а именно за усъвършенстване на превенцията, като се разшири приложното поле на неформалните е, мерки, засягащи националната в рамките на националния дебат за фискалната и економическа политика. И това е основната идея на така наречения европейски семестър или економическо полугодие. И според мен това е една много добра идея, която ще даде възможност на европейските институции да играят по-важна роля на национално равнище при формулирането на фискалната политика. Третото направление е утвърждаването, насърчаването, а вероятно и задължителното налагане на фискални правила на национално равнище. И тези правила, разбира се, ще трябва да съответстват на действащите общо европейски. Това, между другото, според мен е задължение, което е предвидено в протокола към договора за процедурата при прекомерен дефицит и, и, и би могло да се реализира чрез директива. И, може би нещо още по-важно, моментът е много добър за именно такава реформа. След въвеждането на нови фискални правила в Германия, а и предвид разговорите, които се водят в други страни, във Франция, например, е, е, е постигнал значителен напредък към нова фискална рамка на национално равнище. И накрая аз е, е, доста внимателно следя въпроса за, за санкциите и, и задължителните е, бюджетни ограничения. Не знам дали не би трябвало да се поведе разговор и за положителните стимули за добро поведение, така се каже. Тоест, не само е, тоягата да, да се размахва, а да, да се подаде и морков е, например, на общоевропейско равнище може да, да, да бъде е, създаден общ източник на е, ресурс, от който да се ползват страни с добро фискално поведение. Част от приходите от ДДС, например, или, или от схемата на, на въглеродните емисии могат да бъдат насочени към такъв един фонд. Разбира се, дребните камъчета могат и да преобърнат колата, няма да е чак толкова лесно, но, но мисля тази идея си струва да бъде проучена. Благодаря. Сега господин Стефан Колигнон, професор по економика. Заповядайте. Много ви благодаря дискусията за реформа на економическото управление в Европа. Обсъждането е много разкорещено. Има много предложения от комисията, от ЕЦБ. От парламента има по-малко предложения. Но държавите членки също внасят своите предложения. Например, имаме френско-германското изявление. И навсякъде този проблем се разглежда като по-скоро технически. Обсъждат се нови инструменти и механизми, но като цяло виждаме една технократска дейност. Неща, които се обсъждат бюрократите за това как по-добре да се контролират едни и други. Смятам, че тези обсъждания са полезни, защото добри инструменти и механизми са нещо необходимо обаче се пропуска един основополагащ въпрос. И според мен това е въпросът на въпросите. За първ път, когато чух някой от голяма институция, беше обсъждал този въпрос, беше господин Котарели, когато току-що чух. Проблемът беше, че нямаше задължителни за изпълнение правни инструменти, които да накарат централните банки да изпълняват своите задължения. Тоест, грубо казано, въпросът е как една група държави членки могат да кажат на друга държава членка какво тя трябва да прави при положение, че правителството държавата е било избрано да прави нещо друго. И ако наистина си задам сериозно този въпрос, ние ще видим, че проблемът е сериозен. Тоест, проблемът е свързан с легитимността. Да, задължителните процедури са важни, но те могат да проработят само ако те самите са легитимни. Европа страда от лоша политика и от лоши резултати от политика. Тони Блер с печели изборите, когато казва, ние знаем какво трябва да се направи. Но ние виждаме, че не се правят необходимите неща. Политиката се провали и тя излага надеждите на европейските граждани. И европейските граждани са предадени също така, защото европейските правителства и политици не правят това, което трябва да правят. И тези две неща размиват доверието към европейската интеграция, както и доброто управление на общите блага, които се споделят от всички европейски граждани политическия отговор от институцията е трябва повече координация. Но повече координация означава също така, че трябва да се придаде легитимност на тази координация. И единственото място в европейската структура, където легитимността проистича от гражданите е Европейския парламент. С други думи, аз смятам, че нереалистично е да смята, че ние можем да наложим механизми за наблюдение, надзор, без Европейския парламент да участва в контрола на политиките, за които се взимат решения на европейско ниво. Т.е. това е ваша задача. За да се постигне това, няма нужда да се променя Лисабонския договор. Има достатъчно механизми, инструменти. В Лисабонския договор е най-вече член 100 36, който говори за обикновена законодателна процедура. Става дума за предложение от комисията, които подлежат на одобрение от съвета и на парламента. Това е пътят към по-демократичен контрол в Европа. И това е начин да се осигури легитимност на задължителното за изпълнение законодателство. Написах моят доклад до вашата комисия, всичките подробности. И във втората част на моят документ също така говоря за това как някои от тези неща, тези общи принципи могат да бъдат реализирани и да намерят своето въплъщение в съвсем конкретни политики, свързани с конкурентоспособността, дисбалансите, координиране на фискалните политики и управление на кризите. И ще бъда кратък. За конкурентоспособността. Това е едно твърде объркано понятие. Пол Кругман беше написал много известна статия за това и, за съжаление, сега дебатът в Европа все повече се съсредоточава върху дисбалансите по текущата сметка, като че ли това е сериозният проблем. Това не е така. Може да има добри дисбаланси по текущата сметка и лоши. Добрите ще бъдат последица от един настигащ растеж, и економическа динамика, а лошите са онези, които са свързани с загуба на ценова конкурентоспособност и други видове конкурентоспособност. Другият важен момент, свързан с конкурентоспособността и дисбалансите, е свързана с стоиността на труда спрямо единица продукция. Разбира се, тук има различни елементи и компоненти. И отново това е едно табу сред политиците в Европейския съюз. През 90-та година, извинете, през 99-та година, диалогът за макроекономическата политика беше започнал така, че да има диалог с фискалните органи, централните банки и социалните партньори. Това е един скрит механизъм за координация и никой не знае какво точно се прави там принципите, които се обсъждат там, никога не проникват и не се включват в реалното договаряне на заплатите. Ние виждаме, че Южна Европа концентрира все повече сектори, в които не се водят преговори за заплащането на труда, което не е така в Северна Европа. Т.е. имаме едно сериозно разминаване между разходите за единица продукция, разходи на труд спрямо единица продукция. Важно е да се разглежда проблемът за договаряне на заплатите като нещо, което представлява обща загриженост. Няма смисъл да се говори за общо европейско договаряне на заплатите. Едва ли това е необходимо, освен може би в някои изключителни случаи, но Прозрачността е необходима. За това аз смятам, че макроекономическия диалог трябва да бъде прехвърлен от съвета към Европейския парламент и той трябва да бъде свързан с обсъжданията, които водите в тази комисия, преди да провеждате вашите слушания на председателя на ЕЦБ. Втора. Що се отнася до фискалната политика? Повече политическа координация е необходима. Но тази политическа координация трябва да съчетава стрикност и гъвкавост. Как да се постигне това? По-рано господин Смаги каза, че няма единен бюджет в Европа и разбира се, той е прав. И няма никой, който би искал да има такъв един бюджет, но 40-45% от БВП в Европа се разходва от правителствата на държавите членки и това е правилно, защото това е разпределение на обществените блага в съответствие с предпочитанията на националните гласоподаватели в съответствие с техните национални интереси, но както знаем има и външни фактори, които проистичат от това разпределение защото конкретни държави членки провеждат политики, които могат да въздействат други държави членки, както видяхме в случая с Гърция, Германия и други страни. Затова е важно да бъдат интернализирани тези външни фактори чрез дефиниране на съвкупната ситуация с фискалната политика в еврозоната, защото това е една зона, в която имаме една и съща парична единица. За цел Европейски съюз това е по-малко актуално. И така тази съвкупна ситуация трябва да бъде анализирана и трябва да се наблюдава. Как да се направи това? Има предложения в моят документ, който изпратих на вашата комисия. Основната идея е, че трябва да бъдат променени някои от сегашните процедури в макроекономическа рамка, основана върху законодателство. Това не е революционна идея. Франция във Франция френския национален бюджет е основан върху такъв макроекономически закон и след това има определени преговори за провеждане на една или друга политика. В Италия има друг механизъм на макроекономическата политика. Моето предложение е този рамков закон за макроекономическата политика трябва да разрешава съвкупен дефицит за еврозоната. По този начин ще се имитират разрешения за взимане на кредити от страна националните правителства. Тези разрешителни ще бъдат разпределени сред държавните членки може би в съответствие с БВП, но може би може да има някакви промени. Например, по-малко на онези, които са с по-висока задлъжнялост. Така че отделни държави членки след това имат възможност да взимат заеми в рамките на тези зададени суми. Също така тези суми, тези права са прехвърлими, т.е. те дават права. Тоест, ми са правата за заемане. И, и вие може да постъпите като касела и дори да ги направите едни търгуеми инструменти, както са разрешителните, свързани с замърсяването. Тоест, има страни, които искат да вземат повече на отколкото имат разрешение и те могат съответно да изкупят такива инструменти от друга държава, която няма желание да взима повече заеми, но съвкупността, съвкупната сума ще бъде запазена в еврозоната, което ще запази добрия економически климат и бизнес циклите. И механизмът за осъществяване на това е относително просто изпълнение, защото ако вие имате такива разрешителни, вие може да издадете закони, които да гласят, че банките и финансовите институции имат право да дадат заеми на органи за обществено управление, ако тези органи могат да представят съответните суми под формата на разрешителни за вземане на заеми. Съответно, ако правителството няма такива разрешения, ако то си е изчерпало лимита, то няма да има възможност да взима пари на заем. Това е един лесен начин за децентрализирането на фискалните ограничения, които са необходими, но същевременно по този начин се гарантира достатъчно гъвкавост. Този метод също придава демократична легитимност, защото той проистича от рамков закон – който има пълната демократична легитимност от съвета и парламента. Третият елемент – управление на кризи. Тук ще бъда много кратък. Um, Вече съм се изказал пред парламента и съм говорил за идеята за имитиране на облигации на Съюза. Нещо, което е по-различно от това, което ви обсъждахте с комисара малко по-рано. Но има една важна част – която е свързана с ролята на ЕЦБ в управлението на кризи и всички институции свързани с този аспект. И това е проблемът с риск от недобросъвестно поведение. Ще завърша с чисто принципен въпрос. Рискът от недобросъвестно поведение е функция от правила и от поведението на съответните участници. Тоест има правила и някой ще се опита да предвиди какво другите ще правят в съответствие с правилата и ще се опита да заобиколи правилата. Но цялата идея, самата цел от това да има економическо управление е, че правителствата имат определена свобода на действие. Рискът от недобросъвестно поведение ще бъде елиминиран, ако има демократично управление в економическата сфера, ако има едно управление, управление или правителство, което е легитимно, защото е одобрено изцяло от съвет от парламента. По този начин вие ще направите огромна стъпка напред. These, um... И по този начин комисията ще може да приема законодателство и мерки с достатъчна свобода в зависимост от ситуация, при положение, че има легитимна демократична процедура. По този начин определено Европа ще тръгне напред и това ще бъде една малка демократична революция в контекст на Лисабонския договор. Благодаря ви. Thank you very much, Now I'm giving the floor to Mr. Благодаря. Сега господин Андре Сапир професор по економика и старши научен сътрудник. Thank you. Uh, thank you very much. Uh, as you will see from my, uh, from my presentations, I, <clears throat> I share... Да, благодаря ви, господин председател. Споделям много от изявленията, които бяха направени тук до сега. Но бих искал да добавя Моята може би малко неочаквана гледна точка. Включително и по въпроса за легитимността. Да, аз съм съгласен, че наистина легитимността е важен въпрос. Обаче, какви полки трябва да си извлечем от кризата, когато става дума за управлението? Полките, които трябва да си извлечем, са свързани с превенцията и управлението на кризите, също така разрешаването на кризите. Аз основно ще се справим върху превенцията. Но ако времето ми позволява, бих искал да кажа нещо и за разрешаването на кризи. Let, let me start with the, the crisis uh, prevention. И така, нека да започнем с превенцията на кризите и системата за надзор. Основната полука за мен – от кризата е, че, че наистина имаше недостатъци от гледна точка на дисциплината и от гледна точка на надзора. Недостатъците не се наблюдаваха само на национално ниво. Имаше недостатъци и на нивото на еврозоната. Парадоксът е, че на национално ниво, наистина, имаше, нямаше достатъчна отговорност за това, което се отнасяше до изпълнение на европейската правна уредба. Често наблюдавахме как министрите се срещаха в Брюксел, в Еврогрупата, да обсъждат тези въпроси, преди да започнат обсъжданията в съвета Екофин – и след това, което се обсъждаше на това ниво, не се отразяваше особено на национално ниво. Никой няма съмнение в това. Мисля се, че има много причини за това, но аз смятам, че тъкмо обратното. Ние трябва да съгласим, че рамката, правната уреда на Европейския съюз, особено пакта за стабилност и растеж, има и вероятно ще продължи да има сериозни недостатъци. И основният недостатък е, че той отделните държави. Членки трябва изцяло да се занимават и да отговарят за своите финанси. Нека да разгледаме ситуацията страна по страна. Това, което еврогрупата и евроинституциите не са успели да направят, е да възприемат подход към надзора над отделните страни чрез проучване на ситуацията за еврозоната като цяло. И това е. Се вижда и сега, наистина. Страните, които не се държаха особено добре, създаваха негативни външни фактори за останалите държави в еврозоната. Всички сме наясно с това. Обаче забележително е, че в процеса на наблюдение и надзор това никога не се е обсъждало. Винаги се е обсъждало това, че една страна трябва да изпълни правилата. Като просто отчита собствените си условия без да се поставя това в контекста на това, че тази държава е част от еврозоната. Това ме кара да смятам, че това, от което имаме нужда, е повече, не по-малко надзор, но и по-различен вид надзор. Според мен, това, което би трябвало да имаме, е една европейска система за надзор. Проблемът не е просто, въпреки че цяло съм съгласен с предложенията, които бяха направени от Европейската Централна банка, от господин Котерели и други предложения, които чухме тук, за това, че трябва да има рамка на национално ниво. Обаче, когато става дума за националните фискални правила и органи, това не е нещо, което можем да обсъждам. Аз лично съм за това да има съответни органи, но трябва да има охрани и за наблюдение на спазване на правила. Т.е. тези две неща не се изключват. Да, трябва да имаме много независими фискални органи, но съм съгласен също така, че имаме нужда и от един независим орган на нивото на Европейския съюз или на нивото на еврозоната. И този орган заедно с националните органи тези органи трябва да представляват Европейската система за надзор. Аз смятам, че ако имахме възможност да имаме такава система от надзор, ако имахме такава система, една система за надзор, която поставя в център на вниманието си запазването на еврозоната, ако акцентът се поставяше на надзор не само от гледна точка на отделните страни, но от това какво означава поведението на отделните страни, какво то означава за цялата еврозона. Ако имахме нещо такова, то смятам, че това би бил един много легитимен надзор. Аз смятам, че точно това би означавало легитимност. Тоест, моята представа за легитимността е малко по-различна. Легитимността би проистичала от това, че надзорът би бил насочен към запазване на общото благо чрез една такава европейска система която да участват националните органи за надзор и Европейската комисия и службите на комисията, които биха получили повече независимост. Сега бих искал да премина към ролята на националните органи. Тяхната роля е по-лесна и за това ще спрем по-скоро върху ролята на комисията европейските институции. Очевидно, ролята на Еврогрупата е много важна, както и ролята на Европейския парламент. Но според мен, основополагащия елемент на легитимността проистича от качеството на надзора. Това е нещо, което трябва да бъде направено преди всичко. Ако надзорът и наблюдението не са с добро качество, ако не се осъзнава какви са проблемите, стоящи пред еврозоната, няма да направим напредък в сферата на легитимността. За целта трябва да започнем с признаването на нещо много болезнено. И това е нещо, което повечето от нас знаят. Проблемите, които видяхме тази пролет, не са в голямата си част проблеми на лошо поведение на отделни страни. Не. Гърция е отделен случай. Гърция е отделен случай, но аз смятам, че не бих могъл да припиша на Испания или Португалия или Ирландия и други страни, които създадоха кризи. Аз не смятам, че те са правили грешки. Ако единственият ни проблем, тази пролет беше проблем за Гърция, нямаше да имаме криза от сорта на тази, която се разрази. Така че днес, като говорим за санкции, че ако имахме санкции, проблемът щеше да изчезне и изобщо може би нямаше да се появи, аз мисля си, че това е прекалено много простява нещата. То възлага прекалено голяма тежест върху плещите на една страна, без да отчете какво е значението на поведението на дадени страни в контекста на еврозоната. Т.е. трябва да признаем, че имаше недостатъци в надзора в еврозоната. Не в надзора върху отделните държави, а върху надзора върху цялата еврозона. И аз съм съгласен с вас, да, това не включва Германия. Но човек не може да разглежда Испания без да разглежда Германия. Не искам да направя съждение, че Испания носи отговорност или Германия носи отговорност. Еврозоната е тази, която носи отговорност. И надзора трябва да бъде такъв, че да признава състава и различните проблеми на еврозоната. И вече как това се отразява на национално ниво. Но не може надзорът да бъде изцяло съсредоточен върху отделни страни и да се абстрахира от това, че тези страни са част от еврозоната. Така че аз не казвам, че не трябва да се разглежда ситуацията в отделни държави. Определено най-много лостове за въздействие има на национално ниво. Но всичко това трябва да се извършва в контекста на оценката на проблемите, с които се сблъсква еврозоната. И след това трябва да се формулират препоръки към отделните страни. И тези препоръки трябва да проистичат от оценката и анализа на цялата еврозона. За мен това ще бъде един легитимен надзор. Надзор на еврозоната за общото благо на еврозоната. Точно за това аз съм като цяло срещу санкциите. Санкциите са нещо много лесно. Санкциите просто означават, че някои държави не са се държали както трябва. И по този начин се закърпва реалността, че всички ние, т.е. цялата система, не сме функционирали както трябва. Трябва да признаем това. И затова цялото това бреме на санкциите създава впечатлението, че само ако бяхме приложили санкции, ако бяхме по-стрикни, нямаше да има проблеми. Оставям Гърция на страна. Наистина, част, не всички, част от гръцките проблеми биха могли да бъдат избегнати. Но днес, със задна дата, бихме ли могли да кажем, че Испания не е спазвала правилата? Можем ли да кажем, че Ирландия не е спазвала правилата? Не. Така че, нека да сме наясно. Точно за това съм срещу санкциите. Те са прекалено лесни. Чисто интелектуално, те са прекалено лесно решение. Има и друга причина, защо съм срещу санкциите, и тя е свързана с първата причина. Мисля, че наистина ние напредваме, що се отнася до качеството на надзора. Преминава се към една по-интелигентна система за надзор. Но какво означава този по-интелигентен надзор? За фискалния аспект това означава, че наистина ние трябва да обърнем повече внимание на устойчивостта. Това означава, освен това, че ние трябва да разшири економическия надзор, така че той да обхваща не само фискалния аспект, но и други аспекти, други сфери – ние говорим за конкурентоспособност. Много хубаво. Но както Штефан каза току-що, веднага щом започнем да го правим, веднага щом започнем да говорим за това, за което би трябвало да говорим, за тези широки економически въпроси, като фискалната устойчивост, конкурентоспособност, искам да ви призная нещо, като економист. Аз нямам инструменти, които да ми позволят да реша достатъчно точно какво страните могат или не могат да направят. Аз не мога да го направя. Ако ме попитате, наречем, речем, нека да говорим за дефицита по текущата сметка. Ако вие ми говорите за конкурентоспособност, например, в областта на заплатите, мога ли да ви кажа, че толкова процент отклонение е прекалено много и ако има надхвърляне, трябва да има санкции, да се държа като футболен съдия както комисията може да направи в сферата на политиката за конкуренция, когато става дума за държавните помощи, когато те говорят за равнопоставеност на всички. Но можем ли да говорим за равнопоставеност в сферата на конкурентоспособността? Видяхме какво се случи с някои държи, които не се държаха както трябва. Някои страни има дефицит по текущата сметка, някои имат излишък и кое трябва да бъде началната стойност. 3% или 4% излишък или 3%, 4% дефицит, аз не знам. Това, което можем да направим е да направим интелигентен анализ, който да разкрива проблеми в системата. Да, има проблеми в системи и ние трябва да получавам предупредителни сигнали за тези проблеми и ние трябва да получаваме тези сигнали от един легитимен легитимен от морална гледна точка орган, а легитимността тук проистича от качеството на анализа. От това, че някой ще каже, да, в еврозоната има проблеми и тези проблеми трябва да бъдат решени. Но санкциите няма да решат тези проблеми. Има един много сериозен компромис. Или ние се придържаме към много прости правила, 3% дефицит, 3% излишък или дефицит по текуща сметка, 3% дефицит за дефицит по обществените, по публичния бюджет и да прилагаме не много интелигентна система за надзор. 3% или не 3%, следователно санкции. Това е рационално. Но аз виждам как санкциите проистичат от едни твърде простички правила. И в пакта за стабилност и растеж правилата са много упростени. И Хубавото е, че има едно конкретно число. Има конкретно число, нещата са лесни. Това е една гледна точка, която уважавам. Не, че споделям тази гледна точка, но тя е последователна. 3%, щом не спазва 3% санкция. Ако вие оцените ситуацията по един по-широк начин, вие ще видите, че има повече от 3% дефицит, но има фискална устойчивост. Ако говорим за фискална устойчивост от гледна точка на конкурентоспособността, то аз си мисля, че дори Международния валутен фонд няма конкретни числа, които да кажа, ако не ги спазите тези числа, ще има санкции. Така че или имаме една опростена и не много интелигентна система за надзор и санкции, или имаме една по-интелигентна система за надзор, която е с по-широк обхват, но тогава ще трябва да имаме един футболен съдия, който не просто да показва червен картон на рефери, който е авторитетен от морална гледна точка и който може да каже тук еврозоната има проблем. И трябва да бъде потърсено решение. А не да се подхожда само към една отделна страна. Ако не го направим това, което предлагам, ние ще продължим по същия начин, както и преди. Ние просто ще добавяме нови критерии. Казва ми се, че тук ще ми казаха, че времето ми изтече. To... Благодаря ви. Благодаря ви, професор Сапир. Сега давам думата на нашите участници в този дебат. Господин Ламбертис поиска думата. Заповядайте. Uh, Моите бележки са към Андрея Сапир. Откровено казано, имаше интересни неща, които казахте, когато ви казахте, че не трябва да се разглежда една конкретна страна, а трябва да се разглежда страната в контекста на цялата еврозона. Смятам, че сте прав, но ще се възползвам от друг пример. Когато страна, като Испания или Ирландия, провежда фискална политика или по-скоро политика в сферата на данчното облагане, която е опасна за самите тях, защото създаваме хури и засягат други страни, защото това е нелоялна конкуренция и по този начин се отклоняват полезни капитали към неполезни цели. Аз мисля си, че тук има проблем. И нещата се свеждат е, в края на краищата до нередно поведение на отделни страни. Когато Гърция харчи 3-4% от БВП, не от бюджета си за отбрана, това определено е нездравословно. Ако вземете фискалната политика на Испания или на Ирландия, е, да не говорим за данъчните оазиси, е, в това число в Белгия, от е, която съм аз, е, определено това са проблеми и трябва да има някакъв начин подобно поведение да се санкционира. Сега всеки обядва безплатно. Белгия решава да е, направи нещо в данъчната си система, е, което е, ощетява, да кажем, Швеция от е, данъчен приход е, и Белгия си го прави, никой не може да я спре. Но докато нямаме европейско правителство, което отговаря пред европейските граждани, каквото днес нямаме, очевидно, ще трябва да се задоволим с националните правителства. Националните правителства, разбира се, грижат за националния си електорат. Аз нямам нищо против това, че е, е всички е, сочат е, Брюксел с пръст като лошото ченге, оправдават се фактически с Брюксел. Вярно, това вреди на обществените нагласи е, към Европа, обаче така и така ни обвиняват е, е, поне да си заслужим репутацията. Що се отнася до легитимността, аз с нещо не мога да се съглася. Вие казахте, т.е. приравнихте сякаш легитимността с добрия надзор – това е, според мен, технократско определение на легитимността. В края на краищата легитимността проистича от народа. Може и да съм старомоден, но така или иначе, в края на краищата управляващите трябва да е, се отчитат пред гражданите. Това е единствената устойчива форма на легитимност независимо от това колко добър или лош е закона или наблюдението чисто експертна, а не политическа гледна точка. Благодаря. Господин Доминичи е, ще има думата сега да коментира, да зададе въпрос, а след това ще дам възможност на нашите гости да отговорят. Благодаря. Благодаря за многото аспекти, които бяха засегнати и най-вече въпроса свързан с а, а, демократичната легитимност. Аз а, се съмнявам, че комисията може да бъде сравнена с един съдя. Това е моето лично мнение. Имам един съвсем прост въпрос, който се отнася до моята страна. Има едно предложение от страна на Италия, което е свързано с отдаване на оценка на задлъжняването на страната, качествено и е, количествено измерение да бъдат взети предвид като критерии. Имате думата, за да отговорите на тези въпроси. Okay, uh, I will, start briefly with this uh, question and then perhaps I can comment a bit on... Така ще започна накратко с този въпрос, а след това ще коментирам казаното от колегите. По въпроса за съпоставката между държавен и, и частен дълг. Важно е, разбира се, да се наблюдава е, и задлъжнялостта на частния сектор. Да вземем един пример. Ако е, една от гумите на автомобила ми е спукана и, и образно казано това е държавният сектор, е, това е достатъчно зле. Ако две гуми се спукат, обаче ще бъде практически невъзможно да се, продължи по път. Това, че едната гума е наред, не би трябвало да ни, да ни успокоява. А що се отнася до санкциите, въпросът се, се свежда по-скоро до последици, до отговорност, поемана от отделните страни. Не бива да забравяме, че сега дефицитът на еврозоната не е кой знае какъв е, в сравнение с други части на света. Общият дефицит на еврозоната е, е близо 6,5% от БВП, възлиза на половината от дефицита на САЩ. Държавният дълг е, като вземете всички показатели, дефицит, първичен дефицит, обща задлъжнялост, брутна необходимост от заемни средства, проект, е, прогнозата за дълга през следващите 5 години, по всички тези показатели еврозоната е далеч по-добре от Съединените щати, далеч по-добре от САЩ. И въпреки това финансовите пазари са разтревожени за еврозоната а при това средният лихвен процент в еврозоната е по-висок, маржовете са средно по-високи, отколкото в Япония и е, в САЩ е, структурата, разбира се, от значение, е, положението на отделните страни в еврозоната също. Това може да е упростенчески подход, но мисля, има основание в твърдението. И под този въпрос за отговорността, той е от критично значение за всеки в ежедневието ако превишиш е, е, ограничението за скорост, е, може да имаш радар, може да имаш ранно предупреждение, може да, можеш да, да регистрираш нарушителите, но ако няма кой да ги глоби, те няма да спрат да превишават скоростта. И според мен логиката на 3% прак сама по себе си е, е основателна. Но аз не виждам другата страна на уравнението. Е, или трябва да имате проста система на регулация и санкции, или система на пълна свобода, на пълно право на преценка. Отново, нека се върнем на 2003 година. Може би най-напред въпрос за структурата на държавните разходи и определението на дефицитния показател. Разбирам основанията на италианското предлож... правителство направило това предложение. Макар и да се отнасям с разбиране, не, не мога да приема стремежа на, на италианското правителство да, да отслабва непрекъснато ограниченията. Факт е, че не знаем как състава на държавните разходи е, въздейства върху економическия растеж и другите економически показатели. Ето защо, макар и интуитивно идеята да изглежда добра, е, на практика тя е безполезна, следователно не може да бъде разглеждана като инструмент. Е, и може да се оценява единствено от гледна точка на поли, политическата изгода. Що се отнася до отношението между държавния и частния дълг, възможно е, не винаги, но според мен е възможно да има взаимно допълване помежду им. Ако вземете Япония, е, е има сериозни проучвания, посветени на е, продължителната японска криза, е, която разбира се е свързана с е, е, е, високата задлъжнялост на Япония днес, както и с е, факта, че японското правителство тегли назаем, докато частния сектор и физическите лица се издължават. Това е единственото нещо, което запази Япония на вода, така да се каже. И вероятно, макар и мащабите да са различни, положението не е чак толкова различно от японското и в Европа. И така стигаме до един по-важен въпрос, а именно допускаме, че има някаква правилна политика, вярна политика, която обаче не познаваме. Според мен в аргумента на Андрея има едно вътрешно противоречие. От една страна той настоява за независим фискален орган, и в рамките на система, но независим, независим от какво. Онова, което знаем, онова, на което сме свидетели ежедневно в Европа, е, че е, независимите органи са отдалечени е, и те стават отчасти заложници на корпоративни, институционални и економически интереси. Правилният отговор обаче е все още неизвестен. Имаше Вашингтонски консенсус, може да има и Брюкселски консенсус. Господин Котарели каза, че е, съвкупно задлъжнелостта на Европа е далеч по-добра от тази на Съединените щати. Но от економическа гледна точка това добре ли или не? Можем ли наистина да отговорим на този въпрос? Вярно ли е наистина, че политиката на Обама е, е далеч по-благоприятна за економическия растеж и заетостта в световната економика, отколкото нашата политика. Е, можем ли да, да докажем, че ние просто сме пътници без билет е, в японско-американския влак? Не знаем. И сега, е, е, ние сме независим орган, ние имаме отговора, ние сме последната инстанция. И тази последна инстанция е, ще просъществува и ще поражда последици, които вероятно няма да са така приемливи за европейските граждани, каквото и да им говорят правителствата. С други думи, легитимността не се основава единствено на продукта, не се основава единствено на правилните мерки, както би искал Андрея. Легитимността се основава и на участието на хората, дори на хората, които са против. На, на унези чудаците, които задават въпроси, които никой не дръзва да зададе. И следователно легитимността е резултат от един делиберативен процес, от един процес на спор, на дискусия. Едва тогава, получилата си в резултат от този процес, може да се нарече наистина легитим. Е, изпитвам известна неохота да се впусна в спор е, по този въпрос, но, но пък и не мога съвсем да устоя на изкушението. Е, преди да отговоря на конкретно зададените въпроси, нека кажа нещо по току-що чутото. Аз се отнасям с разбиране към, към това мнение, до някъде го споделям – Съгласен съм, че въпросът за легитимността е много важен и много труден в европейските страни. Това е, е, не можем да не признаем. Обаче, е, винаги има но, но, когато Штефан казва, каза преди малко, че би искал е, да бъде въведена е, система, при която в еврозоната да се стигне до е, някакво политическо съчетание, политическа структура и съответно равнище на задлъжнялостта, която да се разпределя между държавите членки по квоти. Добре, но откъде ще вземем числата? откъде ще вземем параметрите. Например, е, е, е, на, на необходимия за цялата еврозона дефицит или излишък. Това с вод на парламента ли ще се определи? Откъде да вземем този показател? Това са и крайно трудни въпроси. После коя институция? Европейската централна банка ли? Приели сме да имаме независима Европейска централна банка. Това добре ли е? Или не? Аз. Аз не се изказвам в подкрепа на някакъв орган, е, който да определя или състава, или, или дори в абсолютно изражение е, размера на държавните приходи и разходи в еврозоната. Единственото, което искам е да имаме орган, който да може да, да дава оценка Нищо повече. И оттам нататък, възоснова на тази оценка, да се проведе обществен дебат. Аз е, не се стремя към това някакъв си орган да узурпира е, процеса на вземане на решение. Знаете е, е, казаното от Кейнс за Международния валутен фонд. Да бъде безмилостен оракул на истината. Само, само това и разбира се, когато говорим за надзор, трябва да имаме система от надзорни органи с участието на националните органи, на комисията и така нататък. Но, но тук не става въпрос за повече независимост, чисто и просто. Колкото и необходимо условие да е независимостта, то не е достатъчно. А другото необходимо условие е надзорът да е, става е, на, на, на базата, в духа на общия надзор на зоната като цяло. Е, нали? А, а не да, да се упражнява надзор върху отделните резени от домата. Та, когато говорим за някои аспекти на данъчното облагане, които е, имат отрицателни последици за други. Когато говорим за данъчната конкуренция или за отрицателните последици от нея, то стигаме точно до същия въпрос, е, е, до същите въпроси, които се разискват във връзка с държавните помощи. Това са все политически мерки, предприемани от едни страни в ущърп на други. И това е лесната част от този въпрос, но през пролетта проблемът не беше такъв, нито до тогава. провеждате политика, която бе изгодна за всички на, на определен етап. Ето защо, е, както правилно каза Лоренцо, е, тази пролет е, ние бяхме разтревожени за бъдещето на цялата еврозона, не само за бъдещето на Гърция. Проблемът не бе само на Гърция. Проблемът на определен етап бе за жизнеспособността на еврозоната. Не, че една страна дърпала чергата към себе си за сметка на останалите. Ставаше дума за съдбата на самата еврозона, в това число съдбата на, на една или друга държава членка. Така че е, е, е макроекономическите аспекти на данъчната конкуренция е, е, са факт, но, по, но, но те не, не е, подронват е, устойчивостта на еврозоната онова, което стана в еврозоната тази пролет, нямаше е, такъв корен. Поради което аз призовавам за наблюдение, за надзор от, от друг тип. Да, разбира се, ще трябва да се наблюдава поведението на отделните членки, но е, е, погледът трябва да бъде макропоглед на нивото на цялата еврозона. Благодаря, господин Ламберт, за кратко допълнение. Благодаря, разбрах ви. И аз зададох въпрос за критериите, свързани с надзор. Какво ще кажете за включване на критерии, които да измерват ефективността на използването на ресурси? Защото ако вие много сериозно зависите от невъзобновяеми енергийни ресурси, вие сериозно връщате вашата економика. И, примерно, ако има голямо неравенство, това означава, че економиката не е в добро състояние. Големите неравенства в обществото спъват развитието на економиката. Смятате ли, че подобни критерии трябва да бъдат включени в понятието економическо управление и економически надзор? Да. Сега още трима колеги има думата за въпроси, господин Преседо. Благодаря. Економическото управление е в рамките на економическия валутен съюз, което означава, че трябва да се води не само една валутна, но и економическа политика трябва да излезем извън рамките на чисто економическата политика. Трябва да има економическа координация, трябва да има общи економически рамки, които да включват економическия растеж, също така да се имат предвид и конкурентоспособните цели. Също така можем да кажем по повод съществуването на този дисбаланс, че трябва да наблегнем на силните страни, но трябва, не трябва да забравяме и слабостите, защото те са доста наброй. Измеренията също са важен фактор. Ето защо е необходимо ако искате да вкарате наша економическа политика в макроекономически рамки, да бъде засилен между институционалния аспект, не само в рамките на парламента, но и с а, други институции, които могат да засилят стълбовете на Европейския съюз. Относно санкциите. Аз не съм много убеден по отношение на тези а, санкции. Тук а, става въпрос за един а, вътрешен пазар, който се характеризира от редица показатели. Ако вземем предвид европейското законодателство, трябва все пак да помислим, не може ли да се намерят нови инструменти по отношение на економическата политика трябва да се занимавам тук с въпроса с валутни економически съюз. Кризата изисква от нас постоянно да решаваме възникващи проблеми. Е, трябва да се е, създаде една система, която да обхваща и социалните плащания, както е, и в тази връзка да има координация на социалните и данъчни политики. Uh, благодаря ви и благодаря за всички изказвания. Въпросите ми са предимно към първия урато Бях доста изненадана, когато вие казахте, че еврозоната има проблем с дефицита, с задлъжнилостта. Добре, какъв е проблема на еврозоната? Какво ни притеснява? Проблемът на еврозоната, според мен, от ваша гледна точка е проблем проистичащ от вътрешни дисбаланси. Понеже всички сме с една валута, ако един от членовете не спазва схемата, това създава крехкост в цялата система. И вие смятате, че решение за това са санкции? Лично аз не смятам това. Смятате ли, че Ирландия или Гърция и вместо да имат 80 или 100%, трябваше да заемат малко повече пари, за да изплатят санкциите. Това ще бъде стимул за тях. Смятам, че всичко това е много странно и този механизъм вече съществуваше. И той никога не беше приложим, защото имаш Германия и Франция. И така, какво случва вътре? Защото когато аз разглеждаме еврозоната, ние забравяме за критериите 3 и 60% бяха вързани с прогноза за растеж от 3%. В този момент ние започнахме да растем с под 1%. Дали не трябва да се разгледа проблема с различията в конкурентоспособността, растежа? И се връщам към старите мисли за паричните зони. Не може да имате същите външни политики, същ общата парична единица, същите обменни курсове, огромна конкуренция на вътрешния пазар, огромни различия в производителността и конкурентоспособността в рамките на една и съща зона без механизъм за компенсация, защото кохезионната политика е нещо много старомодно, но тя се отнася само до инфраструктурата, а бюджетът е прекалено малък. Дали това не е по-важният проблем? По-важен от санкциите? Простите неща могат да бъдат красиви, но има много красиви хора идеи, които не просто са глупави, а могат да бъдат и опасни. Благодаря ви, председателя. Благодаря. Сега последният участник, господин Киголд. No, um, I get първо, искам да кажа, че съм до някъде загрижен от това, как може да се постигне сериозно съгласие в парламента, като видя какво казаха двамата комисари, участниците по този много важен въпрос. Нещата са твърде различни. Има много сериозни различия. И това е първата ми бележка, че има много сериозни различия между нас. Основните въпроси, свързани с санкциите, аз не съм свързан, че това е основният въпрос, който убеждава всички. И то ли гласоподаватели, които са много за солидарността, няма да съгласят да помагат на други, ако нямат гаранция, че едни и същи неща няма да се повтарят. Бих искал да продължа това, което каза господин Сапир, а именно как да се измери това, че някакъв прак се прекрачва нещата, вървят не както трябва. Вие наистина не можете да кажете защо 3% или защо 60%, просто по-скоро се задават някакви стойности. Има два основни източника на проблемите. Имаме проблеми на пазара на активите. Имахме мехури, свързани с движимите имоти. И също така виждаме, че може да има проблеми заради различията в конкурентоспособността. Тоест, разходите на това колко труд, колко струва труда за произведена единица продукция. Това може да бъде още един критерий. И искам да попитам, господин Сапир, дали имате някакви проблеми свързани с критерии, дали смятате, че има критерии, по които можем да измервам та и ако да, какви са тези критерии? Защото ние нямаме подход, който е основан върху правила, който да ни позволи да предотвратим кризи, които вече наблюдавахме. Да, вие можете да ме коригирате, но ако това ще е последицата, то тогава ще има огромни проблеми с легитимността. Точно от гледна точка на резултатите, за които вие говорихте – така че искам да говорите по-подробно по въпроса как да се измерват дисбалансите извън простите фискални въпроси. Председателят благодаря. Сега ще помоля нашите професори да дадат отговори, но не съм особено доволен, защото ще ги помоля да се придържат към периода от 5 минути. Да, ще се постарая. Ще започна с тези големи въпроси за фискалните дисбаланси в еврозоната. Първо, ясно е, че дефицит в еврозоната е висок. 6,5% е много. Съотношението дълг БВП за 2000 и 2010-2015 година, според нашите изчисления, ще нарасне с 12% пункта. Но това не са толкова големи показатели, колкото в САЩ. Тоест, въпреки факта, и точно тук е проблема, че въпреки факта, че дефицитът е сравнително малък, по-малък отколкото в САЩ, пазарите са по-загрижени за Европа. Лихвените проценти са по-високи в Европа, отколкото в САЩ и Япония. Като цяло в Европа доста са по-големи разликите между лихвените проценти при предоставяне на кредити и по депозитите. Смятам, че перспективите за растеж се смятат за по-благоприятни в САЩ, отколкото в Европа и това е също нещо, за което трябва да се замислим. Самият аз твърдя, че би било грешка да се затегне прекалено рязко фискалната политика в Европа. Разбира се, трябва да има фискални корекции, особено следващата година, но трябва да бъде тази корекция умерена. Освен това, трябва да се засили економически растеж в Европа чрез структурна реформа. Също времено смятам, че има, има едно схващане, че трябва да се определят слабите звена и затова позицията на отделните страни също е важна. Искам да уточня нещо. Когато говоря за последиците от това, че се нарушават правила, аз смятам, че може да има положителни последици. А ако държавите спазват правила, те могат да получат повече ресурси от центъра. Не говоря за финансови санкции, но това, което тръгна на зле през 2003 година, беше свързано с това, че държавите не спазваха правилата и нищо не се случи. Трябва да има последици за неправомерно поведение и награди за добро поведение. По въпроса за това как те се измерват баланси, които не са фискални. Мисля си, че това беше въпрос. Не бих бил толкова радикален, колкото колега, който каза, че един економист не разполага с инструменти. Нещо, което трябва да се разбере е, че економиката не е изцяло точна наука, но има много неща, които могат да бъдат казани когато трябва да се определи дали външният дефицит е прекалено висок, например. Би било неправомерно да се каже, че има един единствен показател. Но аз не бих казал, че няма нищо, което економистите да не могат да кажат по тези въпроси. Председателят, благодаря ви. Следващо рото. Earlier... Казах по-рано, че конкуренцията е, е твърде объркано понятие, поради което и трудно могат да бъдат поставени цели в тази област. Е, поне две идеи е, имат отношение към дебата в Европа. Е, най-напред е, да вземем германския подход към конкуренцията и конкурентоспособността, основан на ефективност, на производителност и за вземането на пазари с висока стойност, основани на високотехнологични продукти. И другия подход към конкурентоспособността е конкурентоспособност основана на себестойността, е, иземване на пазарния дял на други и съответно забогатяване за сметка на останалите. Това може да се наблюдава в Европа и навсякъде по света и в зависимост от баланса между тези два подхода могат да бъдат дадени е, противоположни, напълно различни препоръки за постигането на кероспособност. Е, по-нататък, как да измерваме дисбалансите по конкурентоспособност? На мене поначало този разговор за дисбалансите не ми допада особено, тъй като е, сякаш е, Дисбаланс е, е, е нещо, което казваме, когато не знаем какво да кажем. Има твърде много економически фактори и елементи и е добре някои да не са в баланс, е, е, за да се е, компенсира изоставането, за да се осъществи някаква глобална социална справедливост. По-богатите да, да плащат за по-малките. В някои по-бедни страни по-низките данъци, привличащи инвестиции, вероятно не са толкова лесно. Лошо нещо. Но, но всичко зависи от мярката. Цените на активите е, е, са, т.е. На, на, на недвижимите имоти са нещо важно. Но а, а, следва ли да, да стимулираме економиката на, на, на Флорида, да, е, германските пенсионери да отидат там да, да преживеят старините си? Възникват въпроси и за световната търговия. В моя доклад ще видите една схема, която прави разлика между търговията вътре в Съюза и между Съюза и останалата част от света и картината е напълно различна. Единствената страна, е, чието търговско салдо расте и в двете отношения, и вътре в Съюза и извън него, е Германия – но има други, които са поддържали структурни дефицити е, и отрицателни салда е, в продължение на години вътре в Съюза, т.е. на единия пазар и положителни другаде. Така че е, не може да се обобщава. Всеки, всеки случай е, е различен и специфичен, от което какво излиза, че е, економическата политика е глупава. Просто не може да се решава на парче. Е, е, трябва да се, да се говори за целия пакет и да се вземат решения комплексни. Разбира се, има раз, е, разногласия в Европа, но целият смисъл на демокрацията, всичко, което сме научили от времето на ансиен режим, когато държавата бе последна инстанция и имаше монопол върху истината, е, че в дебата се ражда тя, истината, макар и да преминава през поредица от грешки. Един от проблемите в сегашната институционална уредба е, че не, не е достатъчно гъвкава. Че е, е, дебатите е, стават заложници на частични специални интереси, и най-вече заложници на мнението на твърде големите държави членки в Европейския съюз, които се възползват от привидността на дебата, за да налагат собствените си политически предпочитания на всички останали. И ние нямаме механизъм за демократично противодействие на всичко това. Понякога може е, да е в интерес на Германия да се каже на Германия да не върши онова, което според нея е най-добро. Е, ето в този смисъл би следвало е, е, да променим из основи е, демократичния политически процес в Европейския съюз. И, и последно, къде е проблемът на нашата економическа политика? Не само дисбалансите, както казах току-що. Има и един друг елемент, а именно, че в продължение на 50 години европейска интеграция сме създали е, редица общи блага, е, споделени между европейските граждани, взаимосвързани и представляващи интерес за всеки отделен европеец. И тези общи достояния, тези общи блага трябва да бъдат управлявани съгласувано и последователно. В противен случай всичко ще е наред на теория, но на практика ще се натъкваме на провали. И трябва да направим така, че стъпките, които предприемаме в една посока, трябва да бъдат обезпечени от целия контекст. Една такава стъпка бе създаването на еврото. Но пък контекста на макроекономическото управление не е изграден. И един от проблемите се състои в това. Не, че някои страни имат по-висок дълг от други. До днес никой не е успял да докаже, че която и да било държава членка е, на Европейския съюз е неплатежоспособна. Никой не е могъл да докаже, че дадена държава членка технически не е в състояние да посреща бъдещите си задължения. Онова, на което станахме свидетели тази година, бе криза на ликвидността. Е, страните платежоспособни в дългосрочен план не получиха краткосрочен достъп до пазарите, понеже пазарите им нямаха довери. И както каза Лоренцо по-рано, пазарите не винаги са прави. Та, отговорът тук е, че се нуждаем от уредба, за осигуряване на ликвидност на правителствата на държавите членки, които се натъкват на проблеми при достъпа до е, паричните пазари. В началото на април, в началото на кризата, разговарях с водещи е, инвестиционни банкери от Народна република Китай, които ми казаха, няма да купуваме повече активи от Европа, защото не разбираме как функционира Европейският съюз. Няма кредитор от последна инстанция. Ние знаем наизуст американската е, конституция, познаваме администрацията на Обама, ще купуваме в долари. Ето това е проблемът на Европа и ако не си подредим собствената къща, ще ни затрият. Благодаря, господин Сапир. Професор Сапир има думата. Благодаря. В отговор на, на коментара на Карло, аз определено не исках да кажа, че няма економическа наука като такава. Но пък твърдя, че економическата наука не може да твърди нищо с достатъчна сигурност, та от това твърдение да се породят економически санкции. Много неща можем да кажем – но мога ли да бъда достатъчно убеден в своята преценка, да не говорим за вашата, че да кажа праз автоматични санкции? Не. Ето това, това е, е, е, е моето мнение. Не е същото е, както, както вие твърдите, е, че, че видите ли не съм съгласен с общата преценка, но просто не мога да бъда сигурен. Кой е кой е моралният авторитет тук? Според мен, комисията. Нека продължим по този път и да кажем, има реален проблем. Вместо да се крием зад едно опростенческо, механично прилагано правило. На определен етап и нали, понеже говорим за, за легитимността и това е, това е важен разговор, аз бях не просто на две мнения, на много мнения във връзка с случилото се в Германия през 2003 година. В известен смисъл, германското правителство възприе мнението, че намеренията на комисията са неприемливи и че, че не са легитимни. И разтури цялата система. Аз имах няколко мнения по въпроса по следните причини. Трябва да призная, че лично аз винаги съм бил твърде затруднен да е, определя дали Германия бе тогава в такова фискално състояние, което застрашава устойчивостта не само на, на е, германските финанси, а и на еврозоната. И честно казвам, аз не можах да стигна до окончателно мнение в отговор на този въпрос. Така че, в известен смисъл, аз, аз тогава работих комисията и, и в известен смисъл е, не можех да подкрепя позицията на комисията е, за санкции срещу Германия, защото като економист не можех категорично да взема такова решение. Е, поведението на Германия беше ужасяващо, както за самата Германия, така и за еврозоната. Обаче, аз не можех да бъда напълно сигурен в последиците. От друга страна, аз си давах сметка, че с поведението си Германия, която бе призовала за приемането на пакта за стабилност, която еднолично правилно или неправилно поемаше отговорността е, да, да наложи някаква представа, да бъде котва на стабилността, не спазва правилата, които сама тя бе искала да наложи. И това, разбира се, отслабваше системата. Но това бе не економическа последица, не економическа заплаха, а политическа. И, и в това се състоеше проблемът. И, и, и много, много трудно бе да, да се вземе решение тогава. И, и според мен не е особено легитимно. Което и да било решение, ако не може да се подложи на дискусия същината на въпроса. Реалният проблем не бе е дефицит на Германия над 3%. Реалният проблем бе, че Германия подлагаше на риск просъществуването на цялата система. И то, и то от политическа гледна точка. Но нали, разговорът бе на едно ниво, не беше на друго ниво. И, и, и аз пледирам за това разговор да се води по същество, по конкретните проблеми, да не се крием за цифрите. Защото на определен етап тези цифри нищо не значат. Да не говорим, че ако се стигне до това да ги разясняваме на гражданите, почти невъзможно. И значи необходим е морален, нравствен авторитет и, и поемане на нравствена отговорност. Господин Котарели, аз, аз съм съгласен. Е, е, е, мисля, че приемането на един единствен автоматичен критерий за налагането на санкции наистина не е приемливо. Ако ще се решат показателите, трябва да бъдат няколко и да се ползват съчетание. Вероятно през 2003 година Германия не е била източна заплаха от гледна точка на количествените показатели. Е, и аз съм съгласен с подобна е, констатация. Преди да е, закрием изслушването, позволете ми да благодаря на тримата ни високо уважаеми експерти. Нека също ви напомня, че председателят ни разполага само с един месец, е, за да направи своето предложение за усъвършенстване на економическото управление и стабилност. Е, и, и тогава ще имаме много храна за, за размисъл и дебат. Благодаря.